Okay, good morning, dear colleagues. We will start our meeting. Започваме нашето заседание. Нашата първа точка в е, е, дневния ред е приемане на е, самия дневен ред. Ако няма възражение, очевидно няма възражение, тогава можем да го смятаме за прият. И сега позволете ми да направя някои съобщения във връзка с плана за действие за средиземноморската риба меч, ние ще подготвим изменения. Няма подготвено становище от НВ по този въпрос. Членовете на ЕМВИ ще имат възможност обаче да гласуват в комисията по внесените изменения и окончателния текст. Окончателното решение по отношение на измененията ще бъде внесено и в Комисията за рибарство. На 14 юни 11 часа приключва срока за внасяне на изменения. Към края на юни ще има гласуване в нашата комисия, а след това гласуване в пленарна зала. Двуколесни, триколесни и триколесни превозни средства. През април вече взехме решение по този въпрос на заседание на координаторите. Подготвя се становище, ще се подготвят изменения. Срока е както следва. Измененията са на краен срок 11 часа на 19 юни. След това през септември ще гласуваме и е, в ИМКО е, най-вероятно ще се обсъди и гласува през е, октомври цифровизация на а, големи масиви от данни. госпожа Соледат Кабесон е ръководител на, и съпредседател на работната група на ще се проведе изслушване, на, на което сте поканени да очаквате на 21 28 8 юни имаше предвидени следобедни заседания за е, нашата комисия, но тези следобедни заседания бяха е, предвидени като резерва. Те отпадат в момента. Сутрешните заседания във всеки случай остават. Имаме е, превод днес на 20 езика, като изключим естонски, е, галски и е, литовски. Е, е, трябва да ви кажа, че е, преводачите ви информират, че са в трудов спор с ръководството на Европейския парламент в връзка с наложената нито условия на труд, поради което е внесено предупреждение за стачка. Качеството на услугата за членовете на Европейския парламент и европейските граждани е изложено на риск. Поради този спорт ние ви, преводачите ни информират, че ще приключат точно по предвиденото време в дневния ред. Освен това, трябва да ви кажа, че ще има пряко излъчване. Вие знаете, заседанието може да се проследи на, в интернет. Утвърждаване на протокола от 19 20 февруари. Ако няма възражение до края на заседанието, протоколът ще се счита за прият. И сега информация за текущите междуинституционални преговори. На първо място ветеринарни медицински продукти. На петия неформален тривог на 15 май парламента и съвета се съсроточиха върху разпоредбите за хармонизацията на резюметата на характеристиките на продуктите, паралелната търговия, хамеопатичния пакет, процедура за взаимно признаване, мерки за реципрочно за вносни продукти, оценка на екологичния риск по хармонизацията на продуктовите характеристики, както и двата пакета, свързани с паралелната търговия и хомеопатичните продукти, институциите проведаха конструктивен разговор с положителни резултати. Шестия и последен неформален трилог по ветеринарните медицински продукти на 5 юни парламентът, съвета и комисията договориха окончателните спогодби по всички въпроси. Предварителното споразумение ще се представи на Корепер за утвърждаване на 13 юни. На второ място управление на енергийния съюз. Третия неформален трилог по управлението на енергийния съюз е проведен на 23 май. Парламента, съвета и комисията се договориха по няколко разпоредби, обсъдени на техническото ниво и проведаха преговори по 4 групи въпроси. Съвета и парламента постигнаха значителен напредък по постигане на споразумение за първията част, включваща енергийна сигурност, вътрешния енергиен пазар и енергийната бедност. Беше постигнато споразумение за енергийната сигурност, беше даден мандат на техническо ниво за уточняване на останалите нерешени въпроси по вътрешния пазар на енергетиката и тех за енергийната бедност. Света и парламента постигнаха договореност за мандат за договаряне на текст за прозрачност по финансирането на климата, които да доведат и до постигане на временно споразумение по разпоредбите, свързани с метана и адаптацията. Институциите постигнаха напредък на макрорегионалното сътрудничество. На трето място място на седалището на Европейска агенция за лекарства. Вторият неформален трилог за преместването на седалището на агенцията се проведе на 22 май. Трите институции споменаха необходимостта за бързо приключване на преговорите, за да не се прекъсва дейността на агенцията. Заседанието, заседанието беше направена равносметка на временно договорените изменения. Беше направено изложение от председателството за актуализирания мандат и имаше изложение на комисията по отношение на изменения 4 и 6. Европейския парламент повтори искането си за политически ангажимент всички институции и, и настоя за пълно участие на Европейския парламент на всички етапи. Според Европейския парламент двете съображения на председателството за процедурата по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 Дискусията беше конструктивна и по няколко точки, свързани с защита на географските обозначения, има разбиране за евентуално споразумение, но имайки предвид голямото значение на техническите аспекти, и председателството и парламента решиха да отложат на техническо ниво подготовката на следващия трилог. В следващия трилог ще се проведе на 27 юни сряда, не на последно място, точка 5 насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Четири трилога бяха проведени. Комисията и треводещата комисия. Първият трилог – се състоеше в представяне на съответните мандати. На втория трилог бяха представени разпоредбите, свързани с компетенциите на комисията ИТРЕ. ЕНВИ има изключителна компетентност по разпоредбите, свързани с устойчивостта и съкръщаване на парниковите газове, тавана на дела на енергията от биогорива в транспорта. Евро... Докладчикът подчерта политическото значение на позицията на Европейския парламент параграфи 8 и 10 и информацията за географският происход на биогоривата в член 27. Всички останали разпоредби по членове 26, 27 и 28 бяха обсъдени на техническо ниво и бях, беше постигната договореност. На четвъртия трилог, проведен на 6 юни, беше договорено компромисно предложение, уточняващо член 27 и бяха проведени разговори за евентуален компромис по праговете за ефективност за инсталации на съвместни, на, на двойни горива. Евентуалните варианти за общия пакет бяха разгледани. И сега ще водим съвместен дебат представяне на проучването на службата за проучване на Европейския парламент по доклада за изпълнение на продуктите за растителна защита регламент 110729 Що се отнася до дискусията, най-напред ще дам думата на изследователската служба за не повече от 15 минути. Думата има Екатерина Карамфилова и след това ще продължи докладчикът и групите могат да участват в дискусията, както по отношение на проучването на службата за изследвания, така и по отношение на доклада. И сега бившите членове също имат възможност да участват в дискусията. Давам думата на, Евро... на службата на парламента за научни изследвания. Заповядайте, госпожо Карамфилова. Благодаря, господин председател, уважаеми членове. Удоволствие е отново да се явя пред вас. Това е петото проучване, което нашето звено подготвя в подкрепа на Комисията по околна среда. Нашето изследване бе източник на много нови познания, защото използвахме както съществуващи, така и самогенерирани данни. Искам да благодаря на всички, които участваха в тяхното събиране. Искам също да благодаря на външните изследователи, които работиха по различни аспекти на изследването. Виждате имената им на екраните. Заради времето, което е ограничено, нямам възможност да говоря пространно, за това ще се опитам да сместя 500-те страници научно изследване и да ви кажа какви са основните констатации. Основният проблем е, че целите на регламента не са постигнати. Ще, постиг... ще поясня какви цели имам предвид и защо не са постигнати. Целта на регламента е да гарантира фитосанитарните продукти на пазара да бъдат безопасни за здравето и за околната среда, както и да гарантира ефективно функциониране на вътрешния пазар за такива продукти и да подобри земеделското производство. Установихме, че нито една от тези цели не е постигната. Причината е в е, начина по който се прилагат инструментите, предписани от регламента. Тези инструменти са първо, одобрение на веществата на ниво европейско ниво, второ, разрешение на национално ниво за фитосанитарните продукти, в които се използват одобрените на европейско ниво вещества и трето, изпълнение и контрол. Започвам с реда за одобрение на европейско ниво, но най-напред ще ви поясня какви са неговите етапи. Този ред започва с оценка на веществата е, за опасностите, които те създават, съобразно набор от критерии, предписани от регламента. Ако съответното вещество не разкрие, че причинява опасности, то се оценява за евентуалните рискове от него. Тоест, оценката се базира на опасностите, а не на рисковете, които създава веществото. Тези опасности и рискове се преценяват от компетентния орган на държавата членка, която действа като докладчик. Заключението от оценката се оформя като проект на доклад за оценка и след това се извършва партньорска проверка от Европейския орган за безопасност на храните. Процесът приключва с решение на комисията относно установените рискове. Решението е последица от сложна процедура с участието на експерти от държавите членки, които са в така наречения комитет ПАВ – Постоянен комитет за е, растенията, животните, храните и фуражите. Това е комитет от процедурата по комитология. Е, ето какви са проблемите във връзка с среда за одобрение. Те са три основни. Първо, научната оценка на веществата, второ, дейността на компетентните органи и трето, прозрачността. Що се отнася до научната оценка на веществата, тук има проблем с хармонизацията. Въпреки, че хармонизацията е вече на по-високо ниво в сфери като токсикология, тя все, все още не е приключила в други области, например екотоксикологията. Това е проблем, защото е, оценителите не могат изцяло да оценяват е, веществата съобразно всички опасности и рискове, така както изисква регламентът. И това има за резултат преки отрицателни отражения върху здравето, околната среда и заведелското производство. Друг проблем с хармонизацията е, че някои държави членки не прилагат насоките, е, които не са юридически задължителни, сиреч неодобрени от комитета ПАВ. От една страна това създава несигурност за заявителите, тъй като те не знаят какви изисквания ще бъдат приложени към тяхното заявление. От друга страна, от резултатите от оценката зависят от това кой компетентен орган от коя държава членка е извършил оценката. И тази практика противоречи на самата цел на хармонизацията, вместо да се създава единен стандарт, който да се прилага еднообразно сред държавите членки. Други проблемни аспекти на оценката на веществата са свързани е, с самия подход на оценката. Тук има три проблема, които ни безпокоят. Първо, подходът основан на опасностите е, е нещо, на което се противопоставят е, привържениците на подхода основан на риска. Е, вторият подход е бил в сила преди влизането в сила на регламента. Второ, оценката на глифозата. Тук споровете бяха съсредоточени върху това дали самата оценка е извършена правилно и независимо. Трето, случаят с глифозата породи въпроса кой трябва да събира доказателствата за оценките. Искам да ви кажа, че до сега оценките се извършват почти изключително на основата на данни, дадени от заявителите. Времето е кратко, не мога да навлизам в подробности по всеки от тези проблеми, затова ви насочвам към самото ни проучване. Там можете да намерите повече информация. Вторият аспект на инструмента за одобрение е свързан с дейността на националните компетентни органи. Установихме, че всички т.е. повечето, но не всички компетентни органи имат институционен капацитет да действат като държава членка докладчик и да извършват е, оценки и да пишат доклади за оценка, които да изпращат на ЕСА. Има обаче големи разлики между националните компетентни органи от гледна точка на експертиза и служители. Всички като че ли имат недостатъчно персонал и натовареността, свързана с оценките, е неравномерно разпределена. От една страна това води до забавяния на етапа оценка на веществата. Тези забавени оценки водят до забавене в цялостната процедура за одобрение и по-нататъчно забавене при националните разрешения на продукти, съдържащи одобрени вещества. От друга страна, различната експертиза и персонален капацитет на компетентните органи водят до разлики в качеството на докладите. Освен това, голямата част от проучените държави членки не участват в партньорските анализи на ЕФСА във връзка с проектите на доклад за оценка. Това е проблем, защото от тази процедура за партньорска проверка се очаква да отстрани недостатъците в качеството. Затова ЕФСА всъщност не може да изпълни пълноценно контролните си функции. Всички тези проблемни аспекти правят еднообразното изпълнение на регламента невъзможно и разбира се, това се отразява и върху здравето, и върху околната среда. Прозрачността е третият основен аспект на инструмента, свързан с одобрението. Transparency is a third... Прозрачността е третия основен аспект на инструмента одобрение. Установихме, че прозрачността е проблемна на етапа, в който участват националните компетентни органи. Информацията, свързана с оценките, е, е налична само когато се стигне до партньорската проверка от ЕФСА, обаче не винаги е достъпна така, че лесно да може да се ползва. Етапът оценка на риска също е свързан с липса на прозрачност. По-голямата част от мотивите, от които се ръководят решенията, не са нито изрично посочени, нито се обнародват публично. Това създава възможност за решения, които не са съобразени с научните консултации на национално ниво или на ниво ЕФСА. Тоест, е, и тук има проблеми, има отрицателно отражение върху здравето и околната среда. И по обществото започва да не вярва в регулативната система. Проблемно е също и комуникирането на етап оценка на риска. Е, сега искам да е, мина към втория инструмент националното одобрение. Оценката на продуктите и решенията за риска по този процес изключително се развиват на ниво държави членки. Основните проблеми тук са свързани първо с научната оценка на продуктите, особено оценката на кумулативния ефект от използването им, второ дейност на компетентните органи и трето прозрачността. Ще се спра преди всичко на дейността на компетентните органи и прозрачността. Според нашата оценка, процедурата за одобрение на национално ниво е свързана с забавене в оценката и в решенията за управление на риска. Това води до неспазване на законно предписаните срокове. Има три основни причини за забавенията. Първо, компетентните органи не разполагат с достатъчно ресурси. Второ, натовареността, свързана с оценките, не е равномерно разпределена сред компетентните органи. И трето, компетентните органи не вярват на оценката, изготвена от компетентни органи на други държави членки. Всичко това води до проблеми с принципа на взаимното признаване и до изкривяване на вътрешния пазар. Освен това, забавянето на разрешение води до липса на продукти за потребителите. За да компенсират тази липса, държавите членки дават разрешение за продукти с доказани отрицателни последици за здравето и околната среда. Правното основание за тези извънредни разрешения в особени случаи, член 53 от регламента, основната цел е тук да се даде възможност за маневриране, когато има опасност, която не може да бъде овладяна чрез никакви други мерки. Обаче нашата оценка показва, че член 53 често се използва от държавите членки противно на намеренията на законодателя. Е, в проучването можете да видите примери за това как се използва член 53. Е, въпреки, че прозрачността е, не е нещо, за което се говори толкова на този етап, ние в проучените държави членки установихме проблеми и в това отношение. Достъпа до информация, наличието на информация за оценките и за самата процедура са ограничени. Това пречи на заинтересованите да си създадат информирана представа за решенията вземани от компетентните органи. И най-сетне третия основен инструмент, предписан от регламента, е изпълнение и контрол. Нашите констатации показват, че продуктите на пазара и начина по който те се използват от потребителите не винаги отговарят на условията поставени от съответното разрешение във връзка с състава и използването на продукта. Това е вярно както за продукти произведени в Европейския съюз, така и за такива внесени от трети страни. Е, тези проблеми а, са свързани преди всичко с дейността на националните органи и с празноти в регламента. Проблемният контрол пречи за постигане на всичките четири цели на регламент. И пак ще кажа, отрицателно отражението върху здравето, околната среда, пазара и земеделското производство. Е, Основното което трябва да кажа тук е, че проблемите на оценката са общи за всички три, на изпълнението са общи за всички три инструмента и те излизат извън оценката на конкретни вещества. Само е, общата комплексна картина на изпълнението може да бъде полезна за онези, които определят политиката. Оценката на нашата служба е причина тази комплексна картина да изплува на повърхността, да стане видима. И това е основната добавена стойност от нашата работа. Е, моля е, да се справите с нашата оценка, защото там има много повече информация. Заедно с е, нашия екип ние ще ви отговорим на въпросите, разбира се. Доктор Хамлин и госпожа Андервуд не можаха да дойдат днес, моля да ги извините, но можем да отговорим и те ще могат да отговорят на всички въпроси, които им зададете писменно. Благодаря за вашето внимание. Много ви благодаря. А сега ще дам думата на нашия докладчик, господин Пац. Благодаря, господин пред председател. Е, добро утро, колеги! Е, позволете ми първо да благодаря на Екатерина не само за отличното представяне, за презентацията. Е, да компримираш нещата в рамките на 15 минути, след като, така да се каже, е направено едно изследване, което обхваща стотици страници. Е и от него много месеци, е голямо постижение. Много страници са изписани в това изследване и те са много интересни. Трува си да се проучат повече от 500. Днес ще имаме възможност да зададем въпроси и аз ви окоръжавам най-настойчиво да го направите. Много често говорим за необходимостта от действия в резултат на последните резултати от научни изследвания. Става дума за едно уникално изследване, което правим тук, не само в рамките на докладваното изследване, което току-що бе презентирано, но и в рамките на комисията ПЕСТ. През последните 10 години всъщност ние не знаехме как точно се прилага законодателството и е крайно време да знаем нещо повече. Комисията така, започна да мисли и за забрана на някои от е, е, продуктите, е, надхвърли, така да се каже, обхвата на регламента, но нашето изследване се свежда по-скоро до това да установим къде са недостатъците при изпълнението и когато подготвях доклада, аз естествено се съобразявах и с ограниченията, които се налагат на докладчиците. Трябваше да засегна най-основните въпроси. Е, става дума е, за е, аспекти най-вече, които са важни за нашата комисия, съгласно ресора й. времено бих искал да бъда колкото е възможно по-точен, по-детайлен и времено да докладът да бъде кратък. Така че да избегнем това, което се случва нерядко при нас, така да накичим всичко като коледна елха и да се загубиш в изобилието от подробности. До 20 юни имаме възможност да внасяме изменения, да обсъждаме. Сега ще се спра само на основните моменти. Изпълнението е, стои на първо място. Необходимо е тясно сътрудничество между държавите членки и комисията. Да, ние имаме е, регламент на хартия, но на практика неговите цели не се постигат. Трябва е, по отношение на националното равнище да гарантираме ефективно изпълнение на регламента. Ще подчертая най-вече това, че по отношение на някои изисквания, които са доказани в научни изследвания, е необходимо по-високо ниво на хармонизация. Необходима ни е прозрачност. Прозрачност в различните етапи на изследванията. Това не е достатъчно постигнато. Е, необходима е, е прозрачност не само по отношение на въздействието върху здравето, но и на околната среда, защото става дума за активни вещества, е, които в някои случаи съдържат опасни съставки. Става дума най-вече за продуктите, които се пускат на пазара. Освен това, недостатъчно се е, уточнява, така да се каже, връзката между е, одобрението на европейско равнище, е, оценката на риска, която, което се извършва също на европейско равнище и всичко това, което се извършва като оценка и проверка на национално равнище във връзка с издаваните разрешения. Член 20, 53 се използва много често за дерогации през 2016 година имаше вече докладвани около 350 такива случая, в които нямаше ясни доказателства за решената дерогация. Очевидно има и случаи на злоупотреба с разпоредбата на член 53 относно дерогациите. Е, някои от партньорите се съмняват в е, е, тези дерогации, отпуснати от други държави членки. Това е знак за недоверие. Освен това, необходимо е да подобрим практиката, процедурите, да постигнем повече синергия, да постигнем повече хармонизация на единния пазар независимо от тези недостатъци, е, регламентът е, е най-доброто средство за да гарантираме е, минимално неблагоприятно въздействие върху здравето и околната среда трябва да обърнем особено внимание на екологичните цели, екологичните изисквания и освен това да се подчертае значението на особена грижа за най-уязвимите групи от населението деца, бременни, майки, възрастни хора, хора с увреждания. По отношение на графика, е, и след двустранни консултации с е, е, докладчиците в Сянка, ние решихме, че не би трябвало да се възползваме от предоставената възможност за удължаване на мандата и за разширяване на мандата, да се, а да спазваме стриктно графика, който ни бе определен в началото, така че до 20 юли би трябвало да сме приключили с гласуванията е, тук в е, парламента, в парламентарните комисии. Естествено, е, ще бъде много добре да приключим с разглеждането в рамките на нашата парламентарна комисия и да подготвим доклада за внасене в пленарна зала. И така, господин председател, благодаря за вниманието. Е, радвам се на изказванията е, и на колеги, и на комисията. Да, благодаря, господин докладчик. А сега преминаваме към е, изказванията на докладчиците в сянка. Някои от тях може би ще се присъединят по-късно. Господин Хойслинг е тук, докладчик в сянка, който от, ще говоря от името на зелените, но виждам, че и докладчикът от Ауде също е влиза, така че и той ще получи думата. Господин Хойслинг. Да, благодаря. Много сериозно и трезво е, е написан доклада. Естествено, ние се нуждаем от по-добро законодателство. Трябва да се спрем на всички тези слабости е, във връзка с действията на различни равнища е, и да настояваме пред държавите членки да прилагат е, в по-голяма степен и по-стриктно европейското законодателство. Стана ясно междувременно колко са недостатъците в системата. Някои от тях биха могли и трябва на всяка цена да бъдат отстранени. Благодарим на комисията за инициативата за прозрачност дали е, стигаме достатъчно далеч, дали не можем да продължим по отношение на прозрачността, това е въпрос, който ще трябва да обсъдим заедно. Е, темата е деликатна, чувствителна, но при всички положения си струва да се питаме и да е, премисляме нещата. Е, именно това право на дерогация по член 53 от регламента създава проблеми междувременно не виждаме, така да се каже, да намалява случаите на прилагане на член 53, макар че вече призовахме за внимателно използване на тази разпоредба. И аз много се надявам, че количествата и броят ще намалее. Е, така че е, да има по-малко изключения, по-малко дерогации, но ще трябва при всички положения да премислим много добре какви действия можем да предприемем, за да овладеем това явление. Ясно е, че е, има проблеми и по отношение на ЕФСА, на Европейския орган за безопасност на храните. Ще трябва да помислим как да стане по-добра връзката между ЕФСА и държавите членки, как независимостта да се засили и как държавите членки да изпращат свои независими експерти, така че да имат пряк източник на информация за това, което става и се докладва в ЕФСА. Естествено, че хармонизацията е, е на преден план, е, вече бе споменато от говорилите преди мен. Имаме план за действие, трябва да го изпълняваме. Е, става дума не само за процедурни правила и за неспазването им. Става дума за това как откъде проистичат опасностите за околната среда, за здравето, как да действаме по-ефективно. Очевидно има потребност от действия. При всички положения е, трябва да помислим и за законодателни е, промени. Това е и задачата на ПЕСТ, на нашата специална комисия за пестицидите. Е, при всички положения, е, според мен, е, пътят е следният. Първо хармонизация, след това вече ще помислим, като знаем и какви са резултатите от работата на специалната комисия за пестицидите, какви законодателни действия можем да предприедем. Да, графикът е доста стегнат. Следващият месец ще трябва да гласуваме в е, нашата парламентарна комисия и за това е, много се надявам, че ще работим сериозно и ще можем да изпълним е, графика. Благодаря ви. Господин Педичини е следващият доклад. Благодаря, господин председател. Аз се опитвам да обединя всички елементи, които изслушах тук. Искам да напомня, че минаха 5 години преди да чуем първото предложение от Европейската комисия. След това трябваше да минат няколко години преди да влезе в сила. Изобщо минаха 10 години. Миналата година 1 милион граждани подписаха гражданска инициатива, за да поискат от гражданите да реформира цялата процедура за пестицидите. Темата за пестицидите вълнува гражданите. Те са загубили доверие в организациите в институциите и в научните организации, които трябва да дават да дадат отговор. Също така и при оценката на опасността, свързана с използването на дадено вещество. ЕПСА може би прави крачка напред по отношение на прозрачността, но това, което се изисква от националните компетентни органи, все още не е ясно. Не е ясно какви искания трябва да се, се, се поставят, какви разрешения са издадени. Гражданите не знаят какви дерогации са дадени за извънредни случаи. С тези изключения на пазара се пускат продукти, които имат доказано вредно въздействие върху граждането може би защото органите са нямали достатъчно време. Как е възможно комисията как е възможно комисията да не отдели време, за да даде отговор на всички въпроси, които вълнуват гражданите? Благодаря. Следващия докладчик в Сянка е госпожа Кодин. Благодаря, господин председател. Докладът на господин Поц за фитофармацевтичните продукти говори за недостатъците в процедурата за издаване на разрешения. Недостатъци, които се проявиха при разрешението за глифозат. Там отсъстваше прозрачност. и Германия всъщност промени своето становище. Знаем за сливането на Монсанто и Байер. Докладчикът ни обяснява, че изпълнението на регламента не е ефективно и няма прозрачност и хармонизация, че комисията има нужда от повече правомощия. В реалност проблемът е по-скоро политически. Европейския съюз се ръководи от е, идеологии и няма яснота по отношение на правомощият на държавите членки, също както и за веществата, смущаващи ендокринната система. Е, не, няма яснота е, за опасността от пестицидите е, ЕФСА използва стария модел, е, според е, който дозата има значение. Другите национални организации използват технологиите от 21 века. ЕФСА използва технологиите от 60-те години, което обслужва интересите на лобитата. Не съм съгласна с колегите, които смятат, че Европейския съюз е нивото, на което трябва да се регулира въпроса, защото на практика е Съюзът е доказал, че не е на висотата на е, изискванията. Има нужда от сътрудничество между държавите членки да се направи оценка. Докладът е, избягва въпроса за фитосанитарните продукти, които смущават ендокринната система. Много, много ще бъде трудно да се забранят тези продукти, що се отнася до дерогациите и нарастващия, тревожно нарастващия брой, съм съгласна с колегите, трябва да се ограничи броя и възможността за предоставяне на дерогации тъй като те създават изкривяване на пазара и накрая ще внеса изменения, за да потвърдя, че държавите членки и националните органи трябва да играят основна роля в разпоредбите. Не бива да се забранява на държавите членки да забраняват определени вещества, да контролират онези вещества, крайна сметка в тези в крайна сметка има опасност и от подкопаване на конкурентоспособността. Благодаря. Току-що ме информираха, че от името на групата АОД ще говори колегата Мюлер. Благодаря,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 вие всъщност представяте в доста лоша светлина регламента за средствата за растителна защита, за продуктите за растителна защита. Много часове сме говорили по това досие на времето с много експерти. Да, ние разработихме една многоетапна система за е, разрешаване и одобряване и е, смятам, че би трябвало да сме доволни. Е, може би има недостатъци, но при всички положения продуктите за растителна защита преминават през триетапен процес. И да, добре, става дума за хармонизация, казвате вие на по-високо равнище. Аз съм и докладчик от на моята група в е, Комисията по селско стопанство и е, в това си качество също ще е, внеса изменения съгласно вижданията, които преобладават в моята политическа група. Да, ние смятаме, че приемливия риск би трябвало да се приеме като основа при разрешаването и е, допускането, е, пускането на пазара на продуктите за растителна защита ПРЗ. Естествено, ние не, не бихме желали да има никакъв риск, но а, при всички положения не можем да пренебрегваме и факта, че ПРЗ имат и, носят и полза. А, има редица а, сектори в селското стопанство, в които просто а, работата ще умре а, и а, няма да може да се. А, а, отглежда нищо, ако не се включат, е, е, макар и минимални дози е, ПРЗ. Така че ще има изменения в този дух. Все пак се надявам, че ще можем да работим в добър дух на сътрудничество. Още повече, че имаме много експерти на разположение, които помагат на комисията ПЕСТ в нейната дейност и се надявам, че с тяхна помощ и всички ние заедно ще можем да разработим прагматични решения. Благодаря. Междувременно заместникът на докладчика от НП е, госпожа Магинес е тук. Давам думата на госпожа Ла Делае. Благодаря. Искам да извиня госпожа Магинес и тя ме помоли да направя следните коментари, имайки предвид, че този въпрос е сред най-важните. Регламента за фитосанитарните продукти се допълва от директива регламента за биоцидите, за законодателството за храните, за остатъците от пестицидите и химическите продукти. Взаимодействието между държавите членки е полезно за всички заинтересовани страни, гражданите, държавите членки, индустрията и имат добавен, има добавена стойност от наличието на европейска политика. Регламента за фитофармацевтичните продукти а, извинявайте, казва ораторката, малко ще забавя, за да могат преводачите да превеждат. И така, регламента за фитофармацевтичните продукти е е подобрение в сравнение с предишното законодателство. Например, критериите за замразяване са въведени е, вещества, класифицирани като мутагенни, карциногенни или смущаващи е, ендокринната система са въведени, което не беше така в е, предишният регламент но пълният потенциал на регламента не е постигнат. Държавите членки не използват системата за авторизиране на нови продукти. Трябваше да мине време, за да се намери дефиниция на понятието смутител на ендокринната система. За законодателството, което забранява тези вещества, в фитофармацевтичните продукти е от 2009 година. Следователно, те има какво да се подобри в изпълнението на регламента. Има различие между държавите членки по начина по който държавите членки спазват регламента или не. Някои държави членки използват дерогация от член 53 в по-голяма степен от други страни основните проблеми независимост, прозрачност, научно-развойна дейност. По независимостта националните европейски органи за оценка трябва да бъдат независими и от политиката, и от индустрията и имаме нужда от отговор на въпроса кой заплаща научните изследвания. Предложенията на комисията за законодателство за храните доведе и ЕФСА да провежда проучвания, е, трябва да се приветства. По отношение на прозрачността, тя е много важна, за да се насърчи и засили доверието на гражданите, как да се засили прозрачността без допълнителна тежест върху изследователите. Друг въпрос. Учените имат нужда от подкрепа при съставянето на докладите. Накрая, дали достъпността до някои доклади ще успокои страховете на гражданите и накрая научно-развойна дейност? Означава ли това, че системата е ефективна и е, ограничава ли изследването? Това са въпросите, на които трябва да дадем отговори. През последните 5 години бяха получени 26 заявки за активни вещества – но има тенденция за намаляване на исканията. Ако през последните две години не е внесена за одобрение нова активна съставка, което тревожи. Фермерите имат нужда от достъп до препарати за борба срещу болестите по растенията Системата, която регулира тези инструменти, трябва да бъде ефективна и прозрачна, за да могат потребителите да са сигурни, че храната им е сигурна и достъпна и производителите са в състояние да произвеждат а, тази храна, като използват а, фитофармацевтични продукти, които не са вредни за здравето. Благодаря ви много. С това приключваме изказванията на докладчиците в сянка. Пристъпваме към изказванията на членовете на комисията. Трябва да се вместим в графика, който сме си определили, а има доста колеги, които са поискали думата. Затова въвеждам ограничение от две минути на изказване. Госпожа Рая Пирик е първият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Трябва да имаме предвид и дискусията за глифозата. Гражданите в Нидерландия искат една по-прозрачна процедура за пускането на пазара. Не само гражданите, но и селяните държат на това, земеделците. И за това процедурите за допускане би трябвало да бъдат съвсем прозрачни на европейско равнище и добре хармонизирани. Все по често всеки път установяваме, че държавите членки не са съвсем доволни с това, което е решила друга държава членка на етапа, на който тя отговаря. И така трябва да имаме предвид желанието за занижени оценки на риска, което се наблюдава при някои от държавите членки. От три години ние говорим за това земеделците в някои случаи не са съгласни е, с е, това и не е, е същевременно е, държавата, в която те работят и живеят, не допуска именно е, допуснатите от друга държава член средства за растителна защита, така че те не могат да ги внасят и нямат с какво да работят. Всичко това естествено не може да бъде е, прието за дълъг период от време. Е, не можем да залагаме единствено на занижени или по-низки оценки на риска и това е, същевременно да води до подобни недоразумения. Имаше проблеми с никотиноидите, които се използват от земеделците, не само с глифозата, така че би трябвало да предприемем нещо, за да спрем с тези пречки. Благодаря. Äh, Госпожа Милиор, благодаря. Ние имаме е, един голям проблем доверието на гражданите е, е като че ли подкопано. Е, доверието към органите, към компетентните е, органи е подкопано. И в този смисъл действително приветствам не само е, това, че разглеждаме темата тук така задълбочено и на базата на изследване, но и съобщението на комисията и призива за прозрачност. Благодаря много за много добре представената презентация с резултатите от изследването и за самото изследване. Целите ни са защита на здравето на гражданите, опазване на околната среда и пускане на пазара на добри качествени продукти, които не будят съмнение по отношение на опасността и риска. Най-вече прилагането и изпълнението в държавите членки очевидно е особено важен е, елемент, така че е, ще трябва да помислим не само за е, допускането на дадена продукт от държавите членки, но и съответните процедури на европейско равнище. Естествено, националната оценка понякога е недостатъчно задоволителна, защото има малко персонал, защото има и недостатъчно оборудване, а то е абсолютно необходимо за един качествен анализ. Всичко това, естествено, са въпроси, които трябва да се решат от държавите членки. Говорихме за 346. Да, много съмнения има във връзка с глифозата. Имаше също много бърни дискусии, включително и в Германия, дали трябва да се пусне на пазара глифозата, дали трябва да се забрани, как ще се действа и така нататък. Аз мятам, че все пак трябва да го запазим. Господин Хойтема. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не можах да чуя изказванията на докладчиците. Сянка бях на друго заседание. Най-напред искам да благодаря на докладчика за неговия доклад. Мисля, че той засяга изключително важни въпроси, например прозрачността. За мен е извънредно важно да имаме ориентир, на който всички да вярваме защото някои продукти и вещества са безопасни и следва да им вярваме, други не са и следва да ги забраним като цяло. Обаче ние най-напред трябва да се доверим на референта, на този ориентир. И е, това е най-важната му задача да спечели доверието. Второто, което искам да коментирам, са изключенията. Не трябва да злоупотребяваме злоупотребяваме с изключенията, защото е, тук пак опираме до доверието в нашия ориентир, в нашия рефер и в целият процес на разрешение. За мен е, тук има няколко важни аспекта, които ясно се очертават. Първо, въпросът с активните вещества и тяхното съчетаване – ние тук на ниво Европейски съюз решаваме какви активни вещества да допуснем, а държавите членки е, анализират продукта. Е, може би Европейският съюз е, може да участва по-широко на този етап или поне да има по-добра комуникация между двете нива. Второ, там, където има синтетика, винаги има риск за здравето на човека и за околната среда. Ако искате да опазите посевите си, чрез синтетика вие се намесвате в процесите на природата. Може би малко, може би много, но винаги съществува риск от намеса в процесите на природата. И след това ще коментирам комуникацията. За глифозада много различни доклади и слушахме, обаче всички те се базираха на различни методики. Добре е да има съпоставимост. Това са трите основни неща, които исках да спомена и сега ще направя заключението ограничената употреба и за по-ограничените по площ посеви би трябвало да имаме достатъчна защита и да видим как там да се дава по-бързо разрешение за альтернативни продукти, които са по-низко рискови. Мисля, че това ще е ключ към превръщането на земеделието в дейност, която е по-устойчива и по-невредяща на околната среда. Благодаря. Това бе докладчикът Сянка на Алде. Оставих му малко повече време, обаче ограничението за останалите остава. Мерси, месье президент. Госпожа Ривази, благодаря. Най-напред искам да благодаря на научната служба на парламента за работата, която е извънредно впечатляваща. Ще се спра на Два въпроса. Първо, самата процедура за одобрение на активните вещества. Това е много важен процес, защото от тук тръгва всичко и от него зависи всичко останало. Трябва да кажа, че в регламента има един недостатък. Член 6. Буква F. Латинско. Там се казва, че тук са изложени условията и ограничението. Ако някое от тях не е спазено, може да се е, получи потвърждение на по-късен етап. Значи, тук говорим и за неща, при които няма достатъчно информация. А вредите за околната среда са огромни. Две години по-късно, четири години по-късно, заявителят е този, който дава допълнителната информация и а, фактически няма никаква предпазливост. В оценката на риска се дава прекалено голяма свобода на заявителя на промишления гигант да дава данните, от които зависят решенията на компетентните органи. Докато няма всички данни, докато те не съществуват. За цялото отражение върху околната среда, за екотоксикологичните аспекти не трябва да се одобрява веществото, защото последиците настъпват в държавите членки. Е, държавите членки, както вие казахте, не винаги имат компетентност и контрол върху начина по който се употребява веществото. И така, 10 години по-късно става ясно, че веществото не е било използвано подобаващо. Мисля, че трябва да се запълнят тези информационни празноти. Ако не са на лице всички данни, които може обективно да предостави заявителят, трябва да се укрепи контрола и да не се дава разрешение. Is... Благодаря, господин Пиеха. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се изкажа кратко. Темата е много сложна. Най-напред искам да благодаря на екипа на научната служба на парламента и на докладчика за това, което чухме от тях. Ние смятаме, че за съжаление в момента законодателството изглежда добре на хартия, но неговото прилагане далеч не е идеално. Въпреки всички разлики, в изпълнението на регламента на ниво държави членки, смятаме, че не трябва да се допуска промяна в приоритетите. Според мен, дискусията, която провеждаме, проистича от друга дискусия, тази за пестицидите. И е, всичко това е продукт на известна несигурност. несигурност, породена от някои странни съобщения в медиите, както и от неясното функциониране на агенциите на Европейския съюз. Несигурността, липсата на доверие са основните причини за напреженията, на които сме свидетели. Да, има празноти в изпълнението. Ние трябва да говорим за тях, но трябва да подчертаем и непрекъснато да подчертаваме, че подкрепяме разпределението на отговорности и задължения между европейското и националното ниво. Държавите членки, особено местните предприемачи и замеделците, там, познават добре своите пазари, своите площи, знаят какви са екологичните им специфики – и не може да се налагат изисквания от Европейския съюз без задълбочена дискусия с държавите членки. Смятаме, че това е ключов въпрос. За това и има толкова много проблеми с изпълнението. Благодаря, госпожа Дали. Благодаря, господин председател. През изминалите години сме водили периодично този разговор. Особено интензивен бе той, когато стигнахме до глифозата в контекста на общата дискусия за пестицидите. Колегите говориха за доверието. То е изключително важно. Когато видите някои научни анализи, някои резултати, според които определени вещества са канцерогенни или могат да смутят ендокринната система на хората, това означава, че крайните потребители всъщност са застрашени от здравословни проблеми. Това са гражданите. Затова нашето задължение е да не допускаме одобрение на вещества, които са вредни за здравето на хората, за здравето на животните или за околната среда като цяло. Наистина вярвам, че Докладчикът е на висотата на отговорността, която носи нашата комисия. Ние трябва да продължим да водим този разговор за устойчивата употреба на пестицидите и трябва да гарантираме ефективност на правилата на ниво Европейски съюз. А това изисква да определим приоритети. Хармонизация най-напред, след това наблюдение на начина по който се използват продуктите е, на пазара на Европейския съюз. Хармонизацията е една сериозна политика в Европейския съюз, но тук се сблъскваме с липса на данни, с проблеми в методиката и това е пречка за качествените оценки и анализи. Също така би трябвало да се борим за по-голяма прозрачност в целия Европейски съюз. Това трябва да е предпоставка за по-голяма економическа видимост и възможност за избор на альтернативи. Изпълнението на регламента обаче е невъзможно без хармонизация и без стимули да се използват альтернативи на пестицидите. Смятам, че е много важно ние да утвърждаваме необходимостта от научни изследвания и развой в, този обл... в тази област. Господин Флоренц. Да, благодаря ви. Е, слушам внимателно и се очудвам, че ние всички все още сме живи. Е, като е, земеделец, който използва продукти за растителна защита, трябва да ви кажа, че имам опит, практически опит и личен опит с прилагането на ПДЗ. Естествено, е, това не означава, че не можем да подобрим, да разширим е, приложното поле на е, регламента. Имаше проблеми с никотиноидите, както всички знаем. Знаем много за водата и изобщо за водите, но не знаем достатъчно за почвите. И дори по полетата, където растат зърни култури, рапица и така нататък, но и по пасищата, ще трябва да се използват някакви перезе, но трябва да сме изключително внимателни, естествено. Съгласен съм с колегата от Зелените. Едно изключение е изключение. От там нататък обаче не бива да се допускат отклонения от изискваните критерии. Колко 1800 са включени в списъка на допуснатите така, продукти. Ние използваме само 20 или 80. Добре. Сега тук някой говори за това, не помня дали беше от либералите или не. Когато става дума за е, култури, е, които така, са по-ограничени, е, малини, праси или нещо такова, ще трябва да внимаваме. Е, ако наложим там някакви по-стрикни изисквания, е възможно, в крайна сметка, е, отглеждането на тези култури да се измести някъде, да ги търсим вече и с други краища на света. И така аз не смятам, че комисията за пестицидите е, е, ще реши нещата. Естествено, е, имаме много познания, имаме познания и тук в нашата комисия можем да продължим. Господин Стас има думата. Благодаря, господин председател. Ще свържа моето изказване с това, което каза Карл Хайнц Флоренц. Да, ние все още сме живи ви но все пак по едни последни данни 75% е, от е, насекомите вече са на изчезване в е, Германия и това е много тревожно. Изследването е много важно. Благодаря много за него. Докладчика, според мен, следва една правилна линия. Набляга на изпълнението по отношение на изключването параграф 17 е, трябва да се е, ограничат действията на държавите членки по отношение на дерогациите най-вече, но естествено е, и комисията съгласно регламента може да гледа, да, да направи много. Тя може да се сезира ЕПСА, да сезира комитета ПАВ, така че комисията би трябвало да ни каже каква е нейната роля и как вижда, да кажем, едно бъдещо регламентиране в това отношение или изпълнение, така че да изпълни ролята и функциите си в по-голяма степен. Точка 18. Как точно могат да се рационализират методите, така че да се е, прилагат по-стрикно правилата? Добре, когато става дума за експозиция, когато става дума за изключения какво трябва да се предприеме? Е, как е, всъщност комисията действа? Как може да проследи целият този е, процес и да се стигне до процедурата на комитология? Какви са методите, които прилагате? Бихте ли ни казали нещо повече по този въпрос, включително и във връзка с сроковете на отделните процедури? Благодаря, госпожа Риси е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на научната служба за толкова изчерпателното изследване. Около 600 страници. Това дори само доказва до каква степен разликите при изпълнението на регламента са повод за работа от наша страна. Госпожа Карамфилова извънредно, много точно се изказа. Цитирам началото на нейното изказване. Никоя от целите не е постигната. Никоя от целите на регламента. Значи нито за замеделското производство, нито за, вътрешното, е, за вътрешния пазар. Това е много категорично силно изказване. Е, всички заинтересовани, производители, земеделци, НПО, национални органи, е, казват, е, че на европейско ниво е най-добре да се вземат решения. За това трябва е, да си поставим отново въпроса. Времето е преброено, за това бързам. И, и за това задавам само следния въпрос. Трябва ли да се предвиди едно преразглеждане на двояката система? при която веществата се одобряват на ниво Европейски съюз, а продуктите на ниво държави членки. Това е и първият въпрос, анализиран от прекрасния доклад, нашия докладчик, с когото изцяло се солидаризирам. Искам само да се спра бързо на две неща. Злоупотребата с изключенията трябва да се сложи край на тази злоупотреба по член 53, там има предвидени особени обстоятелства. Може много да се злоупотребя с това какво е особено или специално. Е, тази тема е коментирана в два параграфа на доклада. Ми, виждам, че трябва да приключа. Искам също да се спра на въпроса и приключвам е, за е, анекса, който се предвижда за коформулантите. Е, мисля, е, че тук ще имам е, изменение и особено мнение, но в останалата част на доклада изцяло се съгласявам с него. Благодаря, господин Андрио, председател на Комисията за пестицидите. Благодаря, господин председател. Аз също искам най-напред да благодаря на научната служба на парламента за работата и да благодаря за доклада. Изключително е важна и актуална обсъжданата днес тема. Е, действително, едно от основните предизвикателства, пред които сме изправени, е здравето на хората. Не можем да кажем, че имаме най-доброто законодателство в света, защото имаме проблем с плодородието, с различни видове рак на простратата, на дебелото черво. Чуваме, че 75% от насекомите са на изчезване. Има такива изследвания с аналогични цифри и във Франция. Всъщност, много са застрашени и пчелите. Всички пчелари в Европа протестират и ни сочат с пръст. Значи нашата работа е от основно значение. Е, и доклада на научната служба трябва да ни накара да дадем конкретни предложения, за да запълним дупките в тази тенис ракета, да попълним дупките в мрежата. Ние отговаряме и нашата отговорност е огромна за да, подобрението на протоколите, чрез които се дава подобре, одобрение на е, продуктите. Тук става дума и за това има ли достатъчно средства за научни изследвания, е, дали е, производителите се съобразяват с резултатите от тези научни изследвания. Имаме европейско ниво и национално ниво на вземане на решения. Има много места, на които може да се внесат подобрения в този протокол може би трябва и да се слушаме повече в земеделците, защото те са тесните специалисти по агрономията. И е, нашата цел е да не допускаме отклонения от целите. Благодаря и последният оратор е, е госпожа Калдемах. Благодаря ви. Благодаря както за е, презентацията на изследването, така и е, е, за презентацията на докладчика. Регулаторната рамка е, очевидно позволява подобрения и в този смисъл аз е, действително приветствам е, решението да се извърши проверка на е, изпълнението. Много важно е естествено да е, прегледаме и оценката на риска, и оценката на е, опасностите в тяхното взаимодействие. Това е много важен момент. Трябва при всички положения да е, обърнем особено внимание и на бъдещата селскостопанска политика, защото това е тясно свързано с нея. Не става дума единствено за това какви продукти ще се използват, но и какви количества от тези ПРЗ ще се използват е, от е, е, земеделските стопани, така че е, колкото е възможно по-малко пестициди би трябвало да се използват, ако искаме да сведем до минимум вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека и животните. Да, много важно е, естествено, след като искаме качествени хранителни продукти, качествени сълскостопански изделия, трябва да знаем, че ще се използват винаги пестициди. Не можем съвсем без тях, но при всички положения трябва съвсем точно да дозираме съгласно нашите ценности и изисквания. Трябва да инвестираме и повече в изследвания. Ако държавите членки не прилагат прилагат е, правилно регламента, естествено е, не само комисията трябва да предприеме много активни действия в това отношение, за да подобрим е, изпълнението, но и ние депутатите би трябвало да се занимаем с въпроса, всеки в своята държава член, във връзка с националните компетентни органи, да се обсъдят въпросите, защо се използват твърде често и очевидно и не винаги добронамерено е, параграф 53 или по-скоро е, разпоредбата за дерогациите. Ако има допълнителни въпроси към службата за изследвания на парламента, можете да ги изпратите в писмен вид. Сега ще дам думата на Европейската комисия за коментар. Благодаря, господин председател. Благодаря на изследователската служба за изследването. Благодаря на господин Поц за доклада. Благодаря и на всички депутати, които се изказаха. Аз мисля, че това, което чухме от изследователската служба, съответства до голяма степен и на, и на проучването е, извършено от комисията в процеса за преразглеждане на законодателството за пестицидите. Констатациите се потвърждават е, и е, от констатациите на ЕФСА. Сега положителните констатации. Регламентът има е, отношение към потребностите и има добавена стойност от чуден, от, отказаното от изследователската служба за това, че никоя от целите не е постигната. Всъщност в казаното в доклада е по-нюансирано. Заинтересованите лица във всички категории са съгласни, че здравните и екологични цели са спазени с изключение на биопестицидите има различия в становищата, кои, които виждаме в нашето проучване за другите цели. Вътрешен пазар, конкурентоспособност на сълскостопанския сектор също има разделение на мнение, така че има нюанси, не може да, нещата не стоят само бяло и черно. Не може да се каже само, че целите не са постигнати. В доклада на следователската служба а, има и други въпроси, които след да се отбележат по отношение на критиките, отправени от господин Поци и други депутати. Комисията е съгласна с много от тях, по-конкретно забавянията в държавите членки, не спазването на сроковете за оценка на оценки. Това ни тревожи. И всъщност това е причината за много от проблемите, по-конкретно прекомерното използване на член 53 и изваредно разрешение. И това е последица от не спазване на сроковете и недостатъците в системата на взаимно признаване и отсъствието на взаимно доверие. Докладът отбелязва и нашите констатации го потвърждава, че 90% от неотложните спешни разрешения са за продукти, съдържащи одобрени вещества. Не за вещества, които не са одобрени. Така че ако държавите членки извършват нормална оценка, няма да имат нужда да прибягват до член 53. Господин Стайс попита какво прави комисията. Обърна Обърнахме се към ЕФСА миналата година да от направи оценка дали неотложните разрешения за неоникотиноидите са били оправдани или не. ЕФСА приключи своята работа и възоснова и като една предварителна оценка мога да кажа, че за много растения не е имало альтернативи, за други е имало альтернативи така че спешните разрешения не трябва да бъдат издавани. Регламентът ни дава възможност да, да излезем с допълнителни решения. Сега анализираме докладите и ще предприем допълнителни мерки. Господин Стас попита дали работим а, по повече насоки за възможностите за дерогация във връзка с, с пренебрежимата експозиция. Да, опитваме се да постигнем споразумение с държавите членки за пренебрежимата експозиция. Не сме постигнали съгласие с държавите членки. ЕФСА има много ясен протокол за това как държавите членки да покажат, че има потребност от член 7 и се използва този протокол за оценка на неотложните разрешения. Други повдигнати въпроси, които споделяме, е, са капацитета и ресурсите в държавите членки и различията. Ясно е, че в някои държави членки има трудности при осигуряване на капацитет за оценките, но в други случаи това се компенсира от партньорската проверка и функционирането на партньорската система би трябвало да функционира и за препратите за растителна защита. Мнозина коментираха за прозрачността и липсата на прозрачност – и се каза, че предложението на комисията за промяна в законодат, в общия закон за храните ще помогне за повишаване на прозрачността. Аз съм съгласен, отбелязах предложението на господин Поч за това, че трябва да обърнем внимание на етапа на оценка на риска. Искам да спомена, че за по-трудните вещества, като глифозати и неоникотиноиди, сме създали специални вебсайтове, където предоставяме незабавна информация за предложенията след заседанията. Може би този модел би могъл да се спазва и за други вещества. Няколко оратори споменаха процедурата за потвърждаващи данни. Ние смятаме, че комисията спазва правилата Госпожа Ривази също спомена това. Има възможности да се използва процедурата за потвърждаващи данни с някои условия. Не става дума за картбанш и а, ние а, представихме на обоцмана своя подход и смятаме, че трябва да се спазват тези правила и за да обобщя. Споделяме до голяма степен впечатленията и мненията на онези, които казват, че регламентът е добър. Мнози, много заинтересовани лица споделят това мнение. Някои казват, че има какво да се подобри при изпълнението. И Основните фактори тук са държавите членки. Очакваме да работим с парламента, очакваме препоръките от комисията ПЕСТ. Определено ще ги вземем предвид, когато правим своята оценка рефит и когато мисляме следващите стъпки. Благодаря. Искам да дам думата на докладчика господин Поц. Ще се опитам да бъда максимално кратък. Благодаря на всички докладчици в Сянка за участието и за сътрудничеството. Разчитам това сътрудничество да продължи, за да можем да изпълним своята роля няколко пояснения, за да разсея някои недоразумения. Първо съжалявам, че госпожа Мюлер вече не е тук. И нека да го кажа ясно. Никога не съм критикувал самия регламент. Не, го, не, не отправим такава критика нито в доклада, нито в изказването си. Не знам дали регламентът е най-добрият инструмент, но с това ще приключа. И искам да се подобрят онези части от изпълнението, които имат нужда от подобрение. Но не се притеснявайте, аз не, не искам да представя всичко в черни краски. В моя доклад а, няма нищо, което да излиза отвъд рамките на проучването на изследователската служба. И на трето място, мисля, че този доклад и работата ни има цел да подобри изпълнението ни. Не става дума за усъвършенстване на а, самия законодателен инструмент. Това е ролята на комисията ПЕС. Това не е а, целта на настоящия доклад. Аз имам пълно доверие в парламентарната служба за изследвания. комисията каза нещо за съмнение в доклада. Не винаги, когато заинтересованите лица са доволни от изпълнението на законодателството, можем да смятаме, че законодателството се изпълнява добре. Е, и с е, този коментар ще приключа. И като разчитам сътрудничество ни да продължи. С това приключихме дискусията по този въпрос. Срока за внасене на изменения е 12 юни 11 часа. Гласуването ще бъде може би през юли в комисията Ендия в пленарната зала все още не е уточнено. Следващата точка е предложение за регламент на Европейския парламент и съвета за оценката на здравните технологии и измененията на директива 2011 на клона черта 24. Най-напред ще дам думата на докладчика Соледат Кабезон Руй. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първото, което искам да кажа е, че тази инициатива е добра и има за цел да осигури повече единство в Европа. Здравето е проблем, който вълнува гражданите и това предложение е насочено към опазване на здравето. Наясно сме с страховете от е, евентуални промени, е, но е, технологиите могат да спомогнат за подобряване на здравето на граждането и за, и за това предложението трябва да получи нужната подкрепа. Необходима е, необходимо е и Необходима е прозрачност, разбира се. Европейския парламент в своя доклад за достъп до лекарствата поиска хармонизация на законодателството за хармонизация на технологиите за клинична оценка. И тази стъпка и, и, искаме да направим така, че да анализираме а, клиничните технологии и е необходимо да се отдаде приоритет на изследванията. Вярно е, че предложението на Европейската комисия има за цел да подобри функционирането на вътрешния пазар, тъй като има фрагментация, но според мен това не е единственият проблем. Аз мисля, че това предложение може да ни помогне да е, да постигнем целите, които сме си поставили. Основните. Те промени са насочени към постигане на високо качество на здравните технологии, като, като се прилагат емпирични данни и се предвижда важна роля на здравни експерти от научни институти. Ние трябва да направим така, че използваната технология да бъде прозрачна, обективна и да се използва от експерти, които да не са подвластни на влияние, също така да се използват гъвкави технологии и оценката да почива в максимална степен на емпирични данни. Също, е так, също така е много важно да не се приема със сегашната система от две трети от гласовете, защото е нужно всички държави членки да участват. Говорим за научния не политически критерии, така че мнозинство от две трети с един глас за всяка държава членка. Дали това да бъде задължително или не, това е повод за много конфликти между държавите членки. Трите етапи на доброволното сътрудничество не са довели до успешно приемане на регламента. Напълно е възможно, когато като има достатъчно доверие, процедурата да бъде от високо качество и следователно няма да има нужда от задължителен характер на, това, на този механизъм, но заедно с това той трябва да може да функционира добре. С тези изменения, които предлагам, държавите членки могат да и използват, да прилагат своята специфика и да извършват други оценки. Така че ще се зачитат компетенциите на държавите членки. Какъв е обхватът? Медицински изделия, рискови продукти. Мисля, че ние трябва да включим нововъведения, които влияят върху общественото здраве и имат економическо въздействие. И имам предвид технологии, които запълват празнини. Що се отнася до медицинските изделия, те трябва да бъдат включени в предложението. Пазарът е много фрагментиран, в много по-голяма степен, отколкото пазара на медикаменти. И е необходимо да компенсираме отсъствието на емпирични данни като основа за много предложения. Има напредък по отношение на сигурността, но мисля, че има нужда и от напредък при оценката на това какъв е приносът на дадено медицинско изделие. Това е полезно за европейската индустрия. Полезно би било да има печат за одобрение. Тези изделия трябва да се включат и може би трябва да започнем с тези изделия, които сега дават решение на проблеми, за които няма решение. Мисля, че можем да работим по нови процедури. Има области, в които можем да дадем своя принос. Научните изследвания трябва да бъдат приоритет. Също въжи и за инвестициите. Основната роля за комисията е да осигури контрол и докладът призовава комисията финансирането да дойде от бюджета на Европейския съюз, което ще гарантира независимост. Следователно, наличието на добра воля, желанието за работа, без да се забравя основният и първостепенен интерес на пациента. Що се отнася до субсидиарността, с предложените изменения текста зачита субсидиарността, тъй като основата е обективна научна оценка от е, клинична гледна точка. Не може да се допускат е, други критерии. Националните интереси, цените, възстановяването на сумите, да, но не бива да се да има посегателство върху изключителните правомощни държавите членки. В заключение, в доклада за достъп до лекарство ние посочихме много области, в които има нужда от напредък. Основното е да постигнем съгласие за това, че е необходимо да работим заедно и този текст е стъпка в тази посока. Благодаря ви тъй като изоставаме от времето. Докладчите в сянка ще имат не повече от 3 минути, а всички останали по 2 минути. Моля би ви, спазвайте ограничението във времето. Първия докладчик в сянка е госпожа Пирик. Благодаря, господин председател. Говоря от името на Франсуас Гростет. Тя е нашия докладчик в Сянка. Благодаря много за работата на докладчика. Смятам, че доклада се движи в правилната посока, макар че по някои аспекти ние все пак имаме по-различно мнение. Много важно е това, че регламентът не поставя под съмнение задължителния характер на мерките – много важно е задължителната оценка. Е, важно е взаимодействието, сътрудничеството на европейско равнище. И комисията е, би трябвало да направи и още една стъпка напред в това отношение е, би трябвало при всички положения да се гарантираме съвместното провеждане на клиничните оценки, което ще допринесе за по-добра практика навсякъде в държавите членки. Някои аспекти от практиката на държавите членки буди тревога, най-вече качеството на клиничните е, изпитвания. В някои случаи е, при клиничните изследвания е, се включват много малък е, брой лица. Срокът е твърде кратък. В това отношение би трябвало да се погрижим за въвеждането на едни съвсем сигурни качествени параметри. Ще трябва да прецизираме много неща в това отношение, което естествено да е свързано с работата на агенцията за лекарствата в Европейския съюз и да осигуряват сигурни доказателства за медицински изделия и за лекарства. В това отношение би трябвало да се мисли естествено и за альтернативите когато няма сигурни данни по отношение на дадено лекарство. Много важно е да се отстранят всички пречки за сътрудничеството. Трябва да се осигури сътрудничество не само между компетентните органи, но и между всички организации и медицински институти, които работят на базата на клиничните изследвания и разработват здравни технологии в рамките на тези изследвания, така че по този начин да осигурят една качествена качествена оценка и съответно приемане повече сътрудничество, повече цифровизация. Това е нашето желание, естествено, но същевременно в предложението, като че ли така, оставаме под стандартите и под равнището на изискванията по отношение на електронните данни за пациентите трябва при всички положения да имаме предвид възможността и правото на пациента при всички положения да решава каква част от събраните за него данни във връзка с лечение може да бъде предоставена за целите на клинични изследвания. Това е една тема, която вълнува много хора в Нидерландия. Имаме професор в Роттердам, който смята, че при всички положения по отношение на лекарствата и медицинските изделия трябва да се има предвид не само правото на съответната индустрия, която желая да разработва нови лекарства и медицински изделия, но най-вече правото на пациента, който решава какво може да бъде известно за него и какво не. Благодаря ви. Благодаря. Искам да помоля ораторите да се вместат във времето си. Давам думата на господин Пиеха. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за изготвянето на този доклад. Давам си сметка, че темата е, за оценката на здравните технологии е основен приоритет – Тази тема генерира множество мнения, включително и за възможната роля на Европейския съюз. Има и много особени мнения, различаващи се мнения. Проектът е много спорен, още повече сега, когато парламентът изготвя собствения си доклад и внася изменения. Мисля, че трябва да подкрепяме сътрудничеството в работата чрез общи изпитвания и чрез общи принципи на тези клинични изпитвания. Този регламент обаче, е, всъщност тази нормативна уредба не засяга е, правата и задълженията на държавите членки и особено задълженията на техните здравни служби. Е, говорим за тема, която е от компетентността на държавите членки. Повече прозрачност, по-широка роля на пациентските организации. Това са теми, които ние можем да обсъждаме и комисията именно там предлага да насочим вниманието си. Е, трябва да ви кажа, че има някои е, поводи за съмнение в проекта. Първият от тях е свързан с член 5. Е, Включването на високо рискови медицински устройства и изделия в приложното поле. Оценката на изделията се различава много от оценката на медицинските продукти. При устройствата и изделията обаче е характерно, че те е, често са част от използвана цяла верига за въздействие върху здравето и в тази верига има и медицински продукти, така че имам съмнение за включването на медицинските изделия. Някои медицински изделия изискват специални познания от страна на хората, които ще боравят с тях. Също така трябва да помним, че медицинските процедури не подлежат на стандартизиране в Европейския съюз и следователно в различните държави членки те се различават. Също обръщам вниманието ви на факта, че има е, някои ограничения, като да кажем това в изменение 56, чрез което ограничаваме състава на комисията, която ще извършва оценката. Е, трябва да помним, че онези, които разработват изделията, е, също са важни. Това са е, предприятията. Онези, които извършват разработка на технологиите са важни. Това са предприятията. Не бива да ги забравяме особено когато става дума за оценка на здравните технологии и изделие. Не трябва да създаваме повече бариери, отколкото стимули. Ще внесем съответни изменения. Благодаря. Госпожа Мейснер е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря много сърдечно на нашия докладчик. Темата е изключително интересна и е важно да работим по нея. За АЛДЕ е, предложението е нещо, което трябва да се подкрепи. При всички положения е по-добре да имаме е, европейско решение, отколкото 28 е, национални или 27 решения. Естествено, това е от полза за лечението, за пациентите. Темата е много комплексна. И дяволът се крие в детайлите, както знаем. В рамките на държавите членки има, да кажем, много голяма доза скептицизъм по отношение на солидарността в това отношение. Германия е пример за това. Как точно обаче да ги убедим, че това е от полза за пациентите, а не. Е, да се провали още в зародиш хубавото намерение. Процедурата би трябвало добре да се уреди, като че ли комисията пренася нещата към вторичното законодателство. Но тук трябва, според мен, много по-детайлно да се регламентира процедурата и за да се знае как точно ще се внасят заявките за изследвания, как ще се провеждат, когато става дума за съвместни изследвания. Тук ще трябва да видим как точно могат да се решат нещата от законова гледна точка, но при всички положения това е пътя. Очевидно в съвета няма да има ентусиазъм по този въпрос, защото знаем, че когато става дума за отпускане на средства и предвиждане на бюджет, вече всички са много предпазливи, но трябва да се преборим все повече пациенти е, би трябвало да участват в изследванията, когато е, се е, изследват, да кажем, някакви медицински <clears throat> изделия, е много важно не само какъв брой пациенти участват в изследването, но и как, колко е ефективно изследването, колко добре работи, да кажем, медицинския персонал, колко добър е оператора и така нататък. Редица фактори има не би трябвало естествено да отпада доброволния принцип по отношение на изследванията. Ние знаем, че във връзка с клиничните изследвания, оценката на данните, имаме вече доста добре разработено законодателство, така че би трябвало да е, се възползваме от него. Хубаво е да има някакви договорености. Е, то ще бъде от полза за пациентите. А как точно ще се решат нещата от там нататък, ще видим, когато проследим точно правомощията на държавите членки и ще видим какво може да се подобри. Благодаря. Благодаря. Следва госпожа Ривази. Благодаря, господин председател. Аз трябва да припомня на колегите, че този текст не е революционен. Най-напред е, искам да поздравя госпожа Руис е, за развитието на нейния доклад. Е, ние се придържаме към това развитие и нейните заключения. Вече между държавите членки има сътрудничество. Тук не говорим за разрешение, а за оценка на допълнителната полза от един медикамент или от едно медицинско изделие. Европейската агенция за лекарствата дава разрешение, а ние тук говорим за оценка. Мисля, че е много важно да се включат в приложното поле медицинските изделия. Първо, защото не сме в хипотезата на разрешение, това е нещо извън приложното поле а е много важно да има научна оценка на допълнителната полза от използването. Е, научната оценка, научната Ният анализ означава сравнение на новото изделие, респективно медикамент, с това, което е съществувало преди. Ако текстът е достатъчно добър, е, той ще принуди европейските медицински лаборатории е, да извършват сравнителни проучвания – това се прави във Франция, това се прави и в Германия, но трябва да се прави навсякъде, за да се хармонизират протоколите. Е, от тук какъв е планът за работа? Всички медицински изделия, всички медикаменти ли ще бъдат засегнати? Не. Мисля, че трябва да се заложи на новите е, сред тях. Тези, които са свързани с иновации, с новаторство. И последно нещо. Това не можем да го направим, и тук влизам в противоречие с част от колегите, ако няма голяма независимост на експертите. Да, в момента има харта, в която се настоява на независимостта на експертите. Те не трябва да бъдат финансирани от фармацевтичните лаборатории. И също така не можем да постигнем резултатите, ако няма прозрачност на дебатите. Това е европейското ДНК. Независимост, прозрачност и е, разбира се е, сравнение в анализите, за да се знае каква е допълнителната полза от изделията и медикаментите. Аз искам още веднъж да поздравя докладчика, тъй като тя е свършила огромна работа. Благодаря ви. Следващият оратор е госпожа Конечна. Děkuji, pane <clears throat> předsedo. Možná úplně na začátek mi dovolte říct, že pro příští rok на общи. Да, благодаря ви. Още в самото начало ще подчертая, че Вече говорихме за това, че би трябвало да бъдем, така да се каже, по-съзнателни по отношение на околната среда. И сега в момента имам предвид всъщност климатичната инсталация в залата. Трябва да пестим малко и да пазим околната среда. А сега вече по същество приветстваме това предложение за въвеждане на съвместна оценка на здравните технологии на европейско равнище Миналата година ние приехме една резолюция, в която формулирахме един подобен призив. Самото пускане на едно лекарство или разрешаването на продукта или медицинското изделие все още не означава абсолютно нищо през 2014 година е, и е, е, пак и тук, и в разговори с комисията стана ясно, че в крайна сметка оценката на здравните технологии трябва да води до полза за пациента. Всичко това, което се извършва от гледна точка на пациента, трябва да бъде абсолютно прозрачно. Така че прозрачността и задължителния характер на участието на всички държави членки в оценката на здравните технологии са нещо, което на всяка цена трябва да се регламентира. Ние бихме желали, естествено, да намалим разходите за пациента, но времено не бива да намаляваме критериите си по отношение на здравето му. Така че в това отношение трябва да сме взискателни. Докладчика използва формулировката клинични доказателства и поставя акцента върху тях. Аз лично бих съсредоточила нещата най-вече върху пациентите, върху управлението на всичко, което е свързано с пациента и неговото лечение. Естествено и е, начина по който ще се съхраняват данните на пациентите, достъпа до тези данни, това е един много важен аспект. Това, което не ни харесва е фактът, че не се предвижда задължителен характер на оценката във връзка с разходоефективността на едно разработване на ново лекарство или на здравна технология. Това е, според мен, недостиг Надявам се все пак, че можем да подобрим нещо в предложението в тази посока и се радвам, че ще имаме възможност да работим заедно не беше лесно да се споразумеем за този текст. Очевидно ще продължим, обаче, за да го направим по-убедителен. Благодаря. Благодаря. Благодаря за вашите предложения. Може би, както господин Демес Макер, можем и ние да се откажем от тези бутилки. Следващият оратор е господин Педичини. Грация. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за направеното предложение. Благодаря и на докладчика. Тя използва няколко думи израза независимост на оценката. Съгласни сме. Освен това смятаме, че доброволното сътрудничество, което до сега характеризира усилията на Европейския съюз и държавите членки в тази област, е, беше много важно, за да се стигне до тук, но сега е момента да се формализират тази дейност и да се премине към задължителен характер, дори ако говорим за евентуално разширяване на приложеното поле на медицинските издания. Радвам е, колегата от е, ЕКР говори за твърде много е, хармонизация. Тези неща са много важни. Хубаво да ги споделяме. Единствените, които разбраха за какво става дума са колегите Конешна и Ревази, защото тук не се говори за разрешение. Предлагам на колегите от ЕКРЕ, ЕНП и АЛДЕ малко да се запознаят по-добре с темата. Ние сме за това предложение, защото съответства на две е, на, на две потребности да се намалят да, се, да се намалят ресурсите и да се оползотворяват по-добре. Трябва да се осигури по-добра възможност за лечение на пациентите. Опитът на Италия е много полезен тук. Много италиански региони са изградили възможности в Ломбардия, в Лацио, също така и в Юлия, в Пулия. Имаше нужда обаче от координация и ако направим това на европейско ниво, ще видим, че тази а, координация е правилния път. Италия има какво да даде тук, например, своя своя опит в оценката на здравните технологии, оценката на ефективността на научните проекти. Аз не смятам, че това е достатъчно включено в проекта. Надявам, надявам се да продължи нашата работа. Благодаря ви. Сега последният докладчик Сянка е госпожа Елен Мадам Елен? Госпожо Елен, тя не е тук. В такъв случай преминаваме към изказванията на членовете на комисията след две минути. Първата е госпожа Зомер. Благодаря, господин председател. Е, ще говоря от името на Петър Лиза, който днес не може да присъства, тъй като има заседание на политическата група е, в Мюнхен. Така че представете си, че аз съм Петър Лиза. Цитирам го. Подкрепям е, предложението на комисията. Особено важна е тази част, в която се отправя призив за по- интензивен диалог е, и за е, подобряване на организацията на работата, е, така че да има действително полза за лечението на пациентите. Терапевтичните методи са много различни в държавите членки. Не би трябвало да се свеждат нещата единствено до една терапия, но все пак трябва да е, се предвидят възможности за сравнение на различни методи на лечение, така че да има право пациентът да се откаже от нещо или от време на време да има, така да се каже, и опция за отклонение при съществени основания за това. В европейските договори е, е записано, че е, е, в случаите, в които в държавите членки очевидно е, има доста съпротива, не би трябвало да за решенията да се взимат с е, обикновено мнозинство е, и не с квалифицирано, а с един вид единодушие, така както в съвета. В някои случаи комисията поставя под съмнение някои основни норми, смята, че те не са пропорционални. Държавите членки би трябвало с да са в състояние сами да вземат своите решения и само в случаите, когато става дума действително за драстични отклонения, комисията да може с, или съвета с квалифицирано мнозинство да се е, възпротиви на едно такова решение. Предложението на комисията предвижда е, контрол, е, но не всички продукти, не всички материали и изделия и лекарства могат да се подложат на една стандартна процедура за контрол. Когато, да кажем, пет държави членки са предвидели някаква национална стратегия за оценка на технологията, тогава би трябвало да се спазват тези благодаря, господин председател. Правото на здраве и добро лечение трябва да се гарантира за всички граждани. Затова съм за промяната в регламента за оценката на здравните технологии и предложенията на колегата Соледат. Предложения на които дадахме своето е, съгласие, както и в доклада за по-добър достъп е, до здравните изделия. Целта е не просто да се премахнат изкривяванията на пазара, но и да използваме възможността, е, която ни дават здравните технологии, като се осигурява достъп до технологии за пациентите. Аз съм за разра... за разработване на рамката на здравните технологии, като се въведе механизъм, предвижда задължително участие на държавите членки. Имаме нужда от обективност, от обективност и достъпна информация. Комисията трябва да гарантира обективността както подчерта колегата Соледат. Имайки предвид лекарствата с чувствителен елемент, имаме нужда от предпазливост, както от глед, от гледна точка на организацията на системата. Благодаря. Благодаря. Сега искам да дам думата на комисията. Госпожа Амбелас, заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря сърдечно и на докладчика Кабезон Руис за доклада, изготвен на основията на проекта на комисията. Много интересно бе да се слуша този дебат, затова искам да благодаря за общата подкрепа, изразена както за по-нататъчно сътрудничество в Европейския съюз във връзка с оценката на здравните технологии, така и за проекта. Този проект до голяма степен е отговор на призив от страна на вашия парламент. Искам да припомня, че не започваме от нулата. Във връзка с оценката на здравните технологии, зад нас вече има близо 20 години сътрудничество. Е, сега обаче е момент е, да засилим сътрудничеството и да го разширим. Е, За това изготвихме проекта. Споделяме виждането на докладчика, че този проект е свързан с укрепването на научните доказателства навсякъде в Европейския съюз. Искам да коментирам конкретно някои въпроси поставени по време на дискусията. Ще започна с приложното поле, защото тук е, имаше зададени въпроси, а чухме и разногласия в мненията. В комисията сме се опитали да се съсредоточим върху онези аспекти, където има най-голям смисъл да се сътрудничи, където има най-много презгранични аспекти и където има възможност да се преодолее съществуващата правна несигурност. Затова сме започнали с централизираните медицински продукти. По отношение на изделията насочваме вниманието си към по-високо рисковите изделия. Много внимателно сме определили това приложно поле и слушвайки мненията на различни заинтересовани лица, опасенията на производителите на такива изделия и смятаме, че нашето предложение е доста съразмерно. Искам да уверя някои от изказалите се депутати следното. По отношение на различните пазарни пътеки, взели сме ги предвид при е, медицинските изделия. За това приложното поле за изделията е по-ограничено и е, се стараем да не навлизаме в територията на регламента за медицинските изделия, включително и в неговите срокове. Бих искала да се спра на въпроса за задължителните, императивните елементи на този проект, защото този въпрос непрекъснато се поставяше по време на обсъждането и ще ви припомня каква е основната цел на проекта. До голяма степен целта е да обединим най-добрите експерти, които да работят заедно. Това вече се използва а, в други области и много важно е да не се повтаря това, което се върши на национално ниво. И за това е добре е, да се знае какво имаме предвид под е, доклад е, за съвместна клинична оценка. Това е доклад, който е доста общ по характера си. Не казваме доклад, който да преценява дали една технология е по-качествена от друга, по-скоро да е доклад, в който да се извършва аналитична оценка. Някои депутати изразиха опасения във връзка с съпоставките. Съпоставки могат да се извършват в доклада. И това може да се предвиди. От друга страна, има много възможности за държавите членки. Когато възприемат този тип сътрудничество в националните си системи, да правят приложими от заключенията на съвместната оценка в националните си процеси. Е, ние не засягаме компетентността на държавите членки в областта на здравеопазването, е, нито в областта на ценообразуването на медицински продукти и изделия или осребряването на разходите за тях. И сега искам да се спра на ролята на Европейската комисия, тъй като бяха зададени въпроси в тази връзка. Пояснявам, че според предложението Държавите членки следва да имат водеща роля при извършването на техническата работа, защото при тях са най-добрите специалисти. Комисията по-скоро извършва проверка дали са спазени всички предписани процесуални стъпки и също така има ролята да публикува оценките от съвместните клинични оценки, когато те вече са налични. Сега тук искам да се спра и на равновесието между различните видове актове, включително актове за изпълнение и актове по делегация да бяха зададени въпроси и в тази връзка. Ние се опитваме да зададем основните елементи на уредбата в този проект, след което по-късно ще допълним основната уредба с актове за изпълнение и актове по делегация. Много важно е да се опрем на необходимата научна експертиза, когато разработваме актовете на вторичното законодателство. За това е, ние е, ще се постараем да съберем максимално качествени оценки и мнения от страна на държавите членки. Независимостта, прозрачността, качеството и участие на всички заинтересовани са принципи, от които сме се ръководили и ние. Те са отразени в проекта и за това ние с голям интерес ще се занимаем с измененията, които ще бъдат предложени във връзка с тях. От гледна точка на гласуването отбелязваме си, че има предложения да се е, променят праговете за гласуване в групата за координация. Ние в повечето случаи се стараем да бъде постигнат консенсус. И е, това е свързано и с характера, и с оценката на т.е. с приложното поле и обхвата на е, оценката. Кой ще извършва работата? Мисля, че е много важно да поставим това сътрудничество в необходимата правна рамка, да го поставим в пределите на някаква правна уредба, така че да има съответна отговорност. Е, националните компетентни органи излъчват членовете на координационната група и след това се търсят най-подходящите специалисти за извършване на самата оценка. Това са принципите на проект. Мисля, че те ще ни помогнат да постигнем това, което искаме да постигнем. Максимално добра практика и максимално добро оползотворяване на ресурсите. Надявам се, че отворих на... отговорих на въпросите. Благодаря на последно място, но не по значение, госпожа Кабезон Руис, докладчик. Ще бъда колкото е възможно по-кратка. Бих желала да благодаря на всички докладчици в Сянка, както и на комисията за много конструктивния принос. Е, ние е, в крайна сметка ще изхождаме най-вече от това, което всички ние приемаме и смятаме за подходящо и полезно. При всички положения няма да се отклоняваме от принципа за качествена процедура. Естествено, когато става дума за съответен сертификат на европейско равнище, който предлага една европейска добавена стойност по отношение на здравните технологии за лекарства и за е, медицински изделия е, при условията на прозрачност и независимост, мисля, че ще можем да се споразумеем. Благодаря. Да, е, благодаря за тази дискусия по отношение на сроковете. 13 юни, 11 часа, крайен срок са внасяне на измененията, след това гласуване в ЕНВИ през септември, 13 септември, по време на Страсбургската сесия. А гласуването в пленарна зала се предвижда да бъде на 1 октомври. И така, благодаря ви за участието в тази дискусия. Благодаря и на комисията. И сега преминаваме към следващата точка. Разполагане на инфраструктура за альтернативни горива в Европейския съюз. Време за действие. Нека да дам първо думата на Кристал Схалдемоза, е, е, нашия докладчик. Я skal prøve at gøre det kort, for tiden den er... Благодаря, ще бъда е, кратка. Времето ни е, не е много. Ние е, подготвяме становище за комисията по транспорта, която е водеща комисия. Искам да подчертая, че с оглед на всичко това, което се случва в Европейския съюз, е, ние сме се споразумяли, че трябва да търсим е, път за развитие на нисковъглеродната комисия е, 40% до 2030 година трябва да намалят е, емисиите на CO2 е, до 20 година. 30% това са нашите цели. И естествено е, трябва да предприемем съответните стъпки по отношение на горивата, които се използват. Желаем да се използват альтернативни горива, да се използват възобновяемите енергийни източници. И тук залагаме на разработването изграждането на съответната инфраструктура. Необходима е, е амбициозна е, структура и амбициозна програма на национално равнище, естествено. Знае, че съществуват различия, но е, държавите членки са отговорни именно за тази инфраструктура и те трябва и да изпълняват целите които сме си поставили. Има доста обезпокоителни различия между държавите членки. Не всеки се съобразява с необходимостта да изпълнява задълженията и поетите ангажименти. Необходим ни е един уеднаквен подход на практика горивото вече е на лице, е, е, т.е. альтернативното гориво или е, електрозадвижването, но това, което е необходимо е държавите членки да изградят съответната инфраструктура за зареждане и презареждане. И предприятията в крайна сметка ще извлекат полза от това, тъй като ще имаме ниско въглеродна економика и ще имаме достатъчно налични запаси запаси от гориво. Нека да кажа, че е, позицията ни трябва да бъде категорична. Необходими са действия, действия веднага, незабавно. Държавите членки трябва да започнат с прилагането на е, инфраструктурата за альтернативните горива. Необходими са ни е, възможности за е, бързо зареждане с е, е електроенергия, е, най-вече в рамките на широкообхватните мрежи ТНТ. Е, и е, потребителите е, трябва да започнат да мислят по тези въпроси, но най-вече предприятията, естествено, трябва да събудим повече съзнание и да призоваваме за бързи действия в държавите членки. Държавите членки вече са обещали да го направят. И сега ние тук в Комисията по околна среда трябва да насочим вниманието към всичко това, което е свързано естествено с екологичните, с климатичните аспекти. И така, най-вече предприятията в държавите членки трябва да се погрижат, за да се създаде съответната инфраструктура. Ще подготвим някои е, малки изменения, но очаквам най-вече и вашите предложения. Вие ще ни кажете какво точно трябва да се направи, какво може би вече е направено, но в начален стадий. Благодаря. За допълнителните изказвания членовете на комисията ще имат по две минути, но докладчиците в сянка по три минути. И сега започваме с докладчиците в сянка. Първо е НП, госпожа Замер. Да, благодаря. А сега представям колегата Чип, който ми е представил, предоставил любезно текста на английски, слава богу, не на полски, защото аз ще трябва да го изчита. Европейския парламент прие директива за изграждане на инфраструктура за альтернативни горива през 2014 година. Знаем, че има структурни проблеми при изпълнението. Има няколко предизвикателства. Първо, достатъчна инфраструктура за зареждане на електромобили. Затова директивата има за цел да третира не само този аспект, но и други альтернативни горива те, особено природния газ, имат за цел да намалят замърсяването от транспорт, транспортни средства на големи разстояния. Инфраструктурата за альтернативните горива трябва да получава достатъчно финансиране на национално и европейско ниво. Затова е много важно да бъде отразена в бъдещата МФР, но, да, но също така има нужда от устойчиво финансиране и приоритети за финансовите институции. На последно място трябва да търсим взаимодействие в европейското законодателство. Комисия тенди работи по директива за чистите превозни средства. И двете директиви трябва да бъдат координирани, за да има съгласуваност между двете политики. Благодаря. Господин Демес Макер е следващият оратор. Благодаря, господин председател, е, уважаеми колеги. Е, първо ще благодаря на докладчика, на госпожа е, Шалдемозе за този доклад, за това становище. Както и тя каза, ще трябва не само Европейската комисия, но най-вече държавите членки да предприемат по-интензивни усилия, за да намалят емисиите и ние очакваме комисията всъщност да ги насърчи най-вече в това отношение. Така че да правим желание да реализираме нашата политика по отношение на климатичните промени. Но не само ангажиментите в това отношение, но и конкуренцията в световен мащаб. Когато погледнете автомобилостроенето в света и пазара на автомобили, ще установите, че можем да продължим да бъдем конкурентно способни само на базата на технологиите, на познанията. На, е, само тогава ще запазим нашия пазарен дял. И това, което докладчикът с право посочва е, че е, на първо място стои автомобила и у дома, и а, е, а, на работното място. Там е, естествено трябва да се помисли за изграждане на съответната инфраструктура и е, естествено и за мрежите ТНТ. Е, използваното гориво ще се приспособи към автомобилите, които трябва да са нискоемисионни, които да имат по-дълъг жизнен цикъл всичко това естествено е, е много важно, за да можем да постигнем целите си. Освен това, принципа за енергийна неутралност. Ако желаем напълно да изключим емисиите, да стъпим така на принципа на абсолютна неутралност, едва ли ще намерим някакво бързо решение. Трябва да търсим така, така да се каже, нискоемисионни решения, които да бъдат междинния етап – е, различни ще бъдат е, възможностите, които ще се предлагат е, от държавите членки, да кажем, по един начин стоят нещата в Германия, по друг начин в Фландрия, в Шотландия и така, Ирландия. Но зависи и от територията на страната, и от свободните площи. Но при всички положения неутралност отговорност в това отношение по, по отношение на емисиите трябва да бъде едно относително понятие. Естествено, със съответната инфраструктура ние ще е, ускорим процесите. Е, инфраструктура, която да позволи използването на нови автомобили с ново гориво. Ето в това отношение трябва да действаме и да бъдем ефективни. Благодаря. Не виждам други докладчици в сянка, затова давам думата на господин Шкърлец. Благодаря, господин председател. Само няколко думи в миналото през 2013 година, когато се водеха преговори по директ директивата за инфраструктура за альтернативни горива, комисията предложи задължителни цели, които трябваше да се спазят до 2020 година. Междувременно, за съжаление, бяха постигнати компромиси, когато в хода на дискусиите в съвета и не можем да приемем срокът да се измести за 2025 година. Друго, с което не сме съгласни, е премахване на задължителния характер. В своето предложение комисията говори за срокове за национална стратегия, която следва да се разработи за изпълнението на структурите трябваше да минат две години и половина. През 2016 година обсъждахме въпроса в парламента. През 2017 година резултатите бяха жалки. Две държави членки дори не изпратиха национални стратегии. Сред останалите имаше някои, които са разработили рамка и политика, но а, има такива, които, не обхва, които в своята политика не обхващат а, цялата страна. Очевидно е, че ние не сме спазили целите в а, сектор транспорт. Ако погледнем а, колко силна се запазва нашата зависимост върху традиционните горива, върху изкопаемите горива, е ясно, че имаме нужда от е, една цялостна мрежа, която да обхваща и периферията на Европейския съюз и ако знаем, че целите за альтернативните горива са предвидени за изпълнение 2025 година, ако продължаваме така, ще, ви, е, ще се окаже, че никой от целите няма да бъде изпълнен Европейския съюз. Няма свързаност, нямаме инфраструктура за альтернативни горива, ще продължим да разчитаме на изкопаемите горива и всичко това, защото държавите членки не се оказват неспособни да изпълнят целите в тази област, нито пък заложеното в споразумението от Париж. Две държави членки не са проявили никаква амбиция за постигане на напредък в областта на станциите за зареждане на електромобили. Говорим за сградите, които трябва да бъдат съоръжени с подобна инфраструктура. Говори се за необходимостта е, от напредък в областта на транспорта в Европа, например е, водния транспорт. Ето защо ви предлагам Европейската комисия да предприеме действия, тъй като има опасност е, да не се реализира мрежата ТНТ. Ето защо целите трябва да станат задължителни. В момента държавите членки не са направили нищо, тъй като е предвидено а, доброволно сътрудничество. Благодаря. с този, този документ е много важен, който очертава потребностите от инвестициите. Споделяме общата тревога по отношение на инфраструктурата за зареждане на електромобили. За нас това е задължителен елемент във всяка национална рамка. Знаем, че това не винаги е било така, както става ясно в Италия и други страни страни до сега е, са отдавали предпочитание на природния газ. До 2025 година трябва да се изгради е, взаимно съвместима инфраструктура. Имаме нужда от е, прокарване на път към декарбонизация в моята страна е, но не само в моята страна. 95% е, от превозните средства се зареждат от е, конвенционалните горива. Аз съм съгласна с докладчика за това, че е необходимо да се търсят решения за интелигентни зареждащи средства чрез взаимодействие между обществения и частния сектор а също така да се спазват минималните норми за енергийната характеристика на сградите. Що се отнася до станциите за зареждане в градовете, за да се гарантира продължителност на услугата най-сетне. Имаме нужда в доклада електромобилите и зареждащите средства да бъдат ключови елемента. Според мен не бива да има пречка на техническо ниво. Основната пречка е, е ограничения брой електромобили на пазара, само 1% през 2017 година това влияе върху качеството на въздуха. Целите, които сме си поставили за въздуха, си остават далеч. Виждам колегата Дали, която е докладчик и смятам, че може да ни даде подкрепа. Благодаря. Стигнахме до Изчерпахме списък с докладчите в сянка. Сега думата имат останалите колеги. Госпожа Дали, най-наплед искам да благодаря на колегата Шал Демозе за чудесните тези в доклада. Пъна за действие за директивата за альтернативни горива е според мен е много важно предложение към е, доклада споменат от колегата Еви. Много често се споменава и твърди, че една от основните пречки пред колите с нулева или ниска, е, ниско ниво на емисии е липсата на инфраструктура. Това не е съвсем така. Нека да ви препратя към един анализ на платформата за електромобили. Там се потвърждава, че за превозни средства за пътници вината не инфраструктурата, а наличието на автомобилите. Според този анализ има поне пет автомобили за една точка за зареждане. Има обаче има проблем с разположението на точките за зареждане. Смята се, че има 10, 10 че като цяло има 10 коли за една станция станция реждане. Има нужда от допълнителни инвестиции в тези станции до 2020 година, тъй като броят на продаваните електромобили ще се увеличи това предполага оперативна съвместимост, предполага взаимодействие на общините централната и централната власт за изграждане на нужната инфраструктура. Задачата на публичния сектор е да се ускорят дейностите на национално и местно ниво, да се мобилизират обществените инвестиции. Най-сетне частния сектор също играе роля. Той трябва да докаже, че е, тези станции за зареждане е, са економически обосновани. Трябва да се предприемат и инициативи в тази област. Благодаря, госпожа Мейстър. Да, благодаря. Е, смятах, че Рике Мюллер е нашия докладчик в сянка, но сега се оказа, че имаме друг докладчик в сянка. Във всеки случай е, искам да кажа какво мисля. Още през 2014 година ние гласувахме за приемането на правния акт тогава бях докладчик в сянка от името на Ауди и помня много добре какво направихме. Нещата обаче се развиха не точно така, както на нас ни се искаше. Е, по-амбициозно бе предложението на комисията. Е, парламента е, всъщност можеше да бъде и по-амбициозен, но при, при трилога с държавите членки на практика се оказа, че се стигна до този дълъг период на а, е, транспониране. Ако желаем да ускорим нещата, а, е, ще имаме трудности, тъй като до 2020 или 2022 година тъкат именно тези периоди за транспониране. А, е, а става дума за альтернативна а, енергия, която ще се използва в а, сухопътния транспорт или в други видове а, транспорт. Така че, да, добре, ние тук а, а, говорим за за възобновяеми енергийни източници, но в това отношение пък изоставаме с ТНТ. Така че трябва да сме наясно. Първо, може би да направим една картографска снимка, така да се каже, на всичко това, което вече е на лице и което предстои да се направи. И тогава ще трябва е, да помислим за използването на альтернативните горива. При всички положения не можем да искаме да се напънат повече, е, е, така да се каже, тези, които трябва да изпълнят е, това, което им възлага комисията в момента, тъй като все още текат периодите за транспониране и това е един преходен период. Много по-амбициозни трябваше да бъдем, естествено, но е, не можахме да се е, споразумеем на трилога. Важно е, че парламентът сега дава един ясен сигнал и че трябва да действаме активно по отношение на декарбонизацията. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря. Заместам господин Депре, който не може да е тук. Искам да благодаря на докладчика, на членовете на парламентарната комисия за проектостановище и коментарите. Напълно сме съгласни с всичко казано, което не се случва толкова често. Вярно е, че основната приоритет на област за нас е засилването на взаимодействието с държавите членки при изпълнението на националните политически рамки нивото на амбиция и нивото на съгласуваност в тези рамки не съответства на нашите очаквания. Както коментираха някои депутати, има от европейска гледна точка сме постигнали напредък – имаме 120 000 пункта за зареждане, без да отчитаме регионалните различия. Сега призивът ни е към индустрията е да предостави повече превозни средства, да удовлетвори повече подра... под... в по-голяма степен на потребностите на потребителите и също така да се осигури оперативна съвместимост на услугите. Това е много важно за потребителите. В момента е много трудно да се пътува с електромобил през граници. Много е важно също така да се осигури а, приоритет а, за, за инфраструктурата за альтернативни горива в следващия бюджет. Не на последно място, аз смятам, че е много важно да обърнем внимание на необходимостта от оперативна съвместимост на услугите и пазара – за потребителите трябва да стане ясно, че е много лесно да се пътува с електромобил през границата. Искам да повторя, че от гледна точка на комисията се придържаме към необходимостта от насърчаване на всички альтернативни горива, към технологична неутралност. Природния газ е альтернатива в транспорта на дълги разстояния. Не на последно място започваме да ще предприемем оценка на директивата през 2019 година. Трябва да оценим и докладите на държавите членки за изпълнението. Искам да ви уверя, че ние анализираме много внимателно въпроса и потребностите от преразглеждане на директивите, както и механизми за повишаване на ефективността им. Благодаря. Най-сетне давам думата на докладчика за две минути. Благодаря, колеги, за коментарите. Доколкото разбирам, между нас има общо взето съгласие. Очаквам вашите изменения, за да стане становището ни още по-амбициозно. И след като комисията е съгласна с нас, може би трябва да предприемем допълнителна стъпка и да станем по-амбициозни. Следваща седмица, вторник е крайния срок. Надявам се да внесете изменения и след това разчитам становището ни да бъде амбициозно и комисията по транспорт да се съобрази с нашите становища. Председателя благодаря. Що се отнася до графика, Крайният срок за внасяне изменения е 12 юни. В комисията МВ ще гласуваме на 10 юли. В комисията Тран ще гласуваме на 24 септември. Гласуването в пленарната зала все още предстои да се уточни. Преминаваме към следваща точка за качеството на водата за човешко потребление през гледан вариант. И тъй като е, времето ни притиска, изоставаме от графика, ще бъда максимално стриктен. Искам да дам е, думата на докладчика за 5 минути. 3 минути за докладчите в сянка и по 2 минути за всички останали изказвани. В крайна сметка 5 минути за комисията за да реагира. Аз съм докладчик в Сянка и бих искал да има повече време за дискусия, но точно в 12.30 заданието трябва да приключи. Господин Дантен. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се вместя. Ви благодаря за тези 5 минути. Този проект на директива трябва да коригира първата корекция, която бе внесена през 1998 година в директивата 9883. Целта е да бъдат преразгледани параметрите за качество на питейната вода. Трябва да се генерализира подходата към рисковете при черпенето и разпространението на питейна вода. Имаше инициатива на гражданите за по-широка достъпа на, до информация за гражданите относно качеството на водата, която консумират и също така предложение се прави да се подобрят нормите за материалите, които влизат в контакт с водата като цяло. Предложенията са много обосновани. Целта е уредбата да стане по-издържана и да се Удаложат опасенията на гражданите за липсата на информация. Има обаче и някои слабости, предложени от комисията текст, включително чисто практически слабости, които ми посочиха колеги работещи на място. Най-напред във връзка с вътрешното разпространение и задължението за вземане на проби. Мисля, че оценката на въздействието много силно подценява Економическото отражение на този проект за доставчиците на вода, както и за потребителите в крайна сметка. И тук трябва да обърнем особено внимание. Мисля, че подходът към принципа на предпазливост подлежи на критика. В проекта на комисията има тук някои смесвания на понятия, които трябва да бъдат изчистени. Струва ми се, че като цяло директивата, заедно с други актове на Съюза, в частност рамковата директива за водите, но и не само. а и актове е, за използването на водата в различни производствени процеси трябва да бъде е, е, изчистено, трябва да бъде сложено в ред. Необходимо е да се предвидят критерии за качество на питейната вода съобразно това, което предписва Световната здравна организация. Трябва тук да чуем всички гледни точки. Държавите членки, според мен, трябва да бъдат компетентни за това да преценяват дали съставлява риск за човешкото здраве превишаването на някои норми, дали превишаването на норми представлява непосредствена опасност за здравето и дали превишаването на нормите не дава резултат едва чрез натрупване или след натрупване. Е, системата като цяло е, трябва да бъде приспособена към сегашните обстоятелства и държавите членки да започнат да я прилагат по ефикасно. По отношение на подхода на оценка базирана на риска, мисля, че трябва да го запазим. Това е много е, важно. Трябва да се е, съчетае това, което е предписано в директивата с предписаното в други актове, за да не се повтаря вземането на проби до безкрай и да не се увеличават до безкрай разходите за това. Има е, обаче рискове във връзка с използването на водата вътре в жилищата. Комисията прави предложение в тази връзка. Има рискове не във всички жилища, а по-скоро там, където са събрани уязвими лица, да кажем, домове за възрастни хора, училища, конгресни центрове, места, където се струпват хора. Мисля, че тези хора могат и тези места могат да бъдат по често контролирани, е, но не и да предвиждаме контрол за всяко жилище, както предпа... предлага комисията. Комисията е, предлага е, да се стандартизира изискванията за строителните материали, които влизат в контакт с водата. Мисля, че трябва тук да възприемем малко по-нюансиран подход. Държавите членки правят също някои предложения, към които можем да проявим интерес. Е, трябва да има качество на водата еднакво за всички и то на достъпна цена. Е, като е, разбира се, трябва и да внимаваме много, за да не изпадаме в крайности за да не направим невъзможно изпълнението. Що се отнася до прозрачността на информацията за качеството на водата, предлагам да се направи разлика между генералната, общата информация, която винаги трябва да бъде достъпна в интернет, и е, информацията по-скоро е, с е, познавателен характер, която трябва да се съдържа в фактурата или сметката за вода. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Първият докладчик е, в е, сянка е господин Палмер. Е, благодаря. Три минути не са много за да се говори по директива, която обхваща толкова важна материя. За това аз ще кажа само някои от нещата, които исках да споделя с вас от името на групата. Ще започна с нещо много важно. Мнозина от нас, може би, приемат за даденост това, като завъртим крана сутрин, от него да потече безопасна и чиста вода. Не всички хора се ползват от тази даденост и това трябва да ни е ясно. И това, което трябва да ни ръководи в подхода ни към тази директива е фактът, че през 2018 година в Европейския съюз всеки гражданин трябва да има това право, защото сега не всички го имат. Трябва да ви кажа, че комисията се ползва от нашата подкрепа да се използва подновяването, преразглеждането на директивата, за да се откликне на важните въпроси, поставени в гражданската инициатива Право на вода. Това са важни въпроси. Не можем да ги пропускаме или да ги пренебрегваме. Е, нашата група, няма да се изненадате, е, много трудно ще подкрепи предложения в директивата които могат да се възприемат като отслабващи нашия подход към опазване на общественото здраве. И за нас това ще е ключовото, на което ще обърнем внимание. Разбираме и аз съм съгласен, че най-добрата политика на обществено здравоопазване е тази, при която здравето се опазва, но не се създават излишни тревоги или паника. Напълно съм съгласен, че е, трябва да постигнем е, този фин баланс при работата върху преработката на директивата. Е, няма да е лесно, но сме длъжни да се стремим към това. Ще дам пример. Първо, смутителите на ендокринното развитие. Много се безпокоят хората, расте научната литература по въпроса. Трябва да намерим необходимите данни чрез които да стигнем до добра а, а, уредба. А, второто. Комисията, според мен, предприема а, стъпки в правилна посока, обаче докладчикът върви в а, обратната посока и а, трябва да намерим наистина баланс за опазване на общественото здраве. Не сме съгласни с е, всички предложения на докладчика в тази връзка и за това е, ще насърчим по-нататъчната работа е, в анализа на предложенията на комисията. В заключение давам си сметка, че времето е малко. Достъпността е от основно значение за нас, за социалистите и демократите. За това ще внесем изменения за укрепване на това, което се предлага. Ако водата не е на достъпна цена, тя става недостъпна като сток. Благодаря, господин Дорман. Е, благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на екипа за прекрасния доклад. Достъпът до качествена питейна вода е от огромно значение, защото питейната вода влияе пряко върху здравето на гражданите. А директивата от 20 години не е изменена. Затова трябва много внимателно да се вгледаме в нея. Използвам този случай, за да се спра на някои конкретни въпроси. Преди всичко, течовете на вода. 23% от водата въобще се губи по преносната мрежа. Има връзка между течовете на вода и хигиената. Колкото повече течове има, толкова повече са възможностите водата вътре в системата да бъде замърсена. Питейната вода също така е, е скъпа, затова и системата не бива да допуска течове. Необходимо е предприятията да използват най-добри примери от практиката, да се сравняват помежду си и е необходимо да има прозрачност. Така че да има съпоставимост между това, което правят всички. Е, тук трябва да се сравняваме не само за това дали има течове в отделни райони, но и за това дали ефикасно се използва енергията. Не искаме система, която да ползва акционерите и да им носи големи дивиденти. Системата преди всичко трябва да гарантира чиста вода за тези, които имат нужда от нея. водата бързо се замърсява, ако на промишлените предприятия се позволи просто да погребват, да депонират отровните си отпадъци. И най-сетне няколко думи за социалното измерение, което комисията също е засегнала в проекта си. Преди всичко говорим за акт от областта на околната среда. Социалното законодателство е от компетентността на държавите членки. Има една неприятна тенденция да се твърди, че националната политика и европейската политика непременно са две различни неща. И за съжаление, не винаги не се разбира погрешността на този подход. Длъжни сме да си свършим работата както трябва. Благодаря е, колегата Мюлер. Благодаря на докладчика, който е свършил отлична работа и е запълнил една голяма част от е, слабостите и празнотите в предложението на комисията. Но също времено благодаря и на представителите на комисията за конструктивния диалог, който е, водихме и то е, на един много ранен етап. От е, повече от 20 години се занимавам с е, водоснабдяването е, и като общински политика и сега в Европейския парламент и за мен е, гарантирането на е, качество на питейна вода е, е една много важна тема. 10 хиляди са водоснабдителните предприятия или може би дори повече от 10 хиляди в Германия и затова е изключително важно да обхванем цялата това многообразие от малки водоснабдителни предприятия. Нека да направим директивата така, че тя да може да се прилага безпроблемно и от малките водоснабдителни предприятия. Става дума за отговорност тук, за контрол, за про... взимане на проби. Ще трябва да обсъдим много внимателно тези неща. Е, новите елементи в предложението на комисията са правилата за информиране на потребителите. Особено когато става дума за продукт като питейната вода е изключително важно е, потребителите да бъдат е, много пълно информирани за качеството на питейната вода, която консумират. Информацията трябва да бъде достъпна. Но същевременно трябва да обсъдим много сериозно коя информация действително е важна за потребителите. Има като че ли определени разпоредби в тази директива, които като че ли не са съвсем на място и може би би трябвало да се преосмислят. Освен това, списъка във връзка с нарушаващите ендокринната система вещества и микро е, частиците, е, пластмасовите частици е, ще трябва да се вземат предвид, когато разглеждаме досието. Връзката с рамковата директива за водата не е много добре разработена в предложението на комисията. Субсидиарността е важен принцип. Трябва да насочим вниманието си най-вече върху малките водоснабдителни предприятия. Е, водоснабдяването е много важна е, област, но при всички положения е, водоснабдяването трябва да бъде от правомощията на общините и поставям акцента върху малките предприятия отново. Надявам се, че ще успеем да направим нещо по-добро в полза на гражданите. Благодаря. Благодаря. От името на зелените ще представя нашата позиция. Най-напред искам да благодаря и на докладчика, и на комисията за прекрасната им работа. Приветствам проекта на комисията. Смятам, че в редица направления те са направили годни предложения, особено във връзка с преразглеждането на химическите параметри, подкрепен подхода за оценка основана на риска. Също така много се радвам, че се отразява необходимостта от по-голяма прозрачност и достъп на потребителите до информация. Е, и е, разбира се, е задължително е, да спазваме всички изисквания, които фигурират в законодателството на Европейския съюз. В обяснителния доклад се заявява, че параметрите за оценка са кръгълен камък на тази директива, параметрите на качество. Но докладчикът се отказва от някои от тези параметри. От дру... При други са повишени и праговете. Има възможност държавите членки да се откажат от отделни параметри и се ограничават изискванията за наблюдение. Е, няма да бъдете изненадани, ако ви кажа, че не съм много удовлетворен от тези предложения. Например, смутителите на ендокринното развитие са наистина е, изключително важен параметр и трябва и те да бъдат е, включени тук, а не само в е, директивата рамковата директива за водите. Тук те трябва да бъдат сложени в списъка на вещества, които подлежат на наблюдение. Перфлоуринираните вещества са много щекотлив въпрос, защото молекулната им структура е специфична. Ти други вещества се заместват с много сходна молекулярна структура. И е възможно предприятията много лесно да се измъкнат от изискванията, като възприемат малко по-различна молекулярна формула и така заобиколят предписанията. Мисля, че по отношение на други вещества, първоначално комисията беше с идеята да даде на държавите членки възможност да изпълнят изискванията на първоначалния текст на директивата най-напред, защото това все още не е сторено. И аз съм уверен, че прозрачността е изключително важно изискване, защото това предпоставя по-високо качество на услугите. Благодаря. Grazie Presidente. Questa direttiva di... Благодаря тази директива, която обсъждаме за качеството на водата е, беше основен елемент в законодателството на Европейския съюз в областта на водата. Хубаво е да я актуализираме и като се добавят някои химически и биологически параметри. Приветствам предложението на комисията. Някои аспекти по отношение на научната част би трябвало да спазват изискванията за защита да защита на интересите на гражданите и да се прилага принципа на предпазливост. Аз не мога да съм доволна от положените усилия. Например, оценка на присъствието на микропластмасиите, веществата, които смущават ендокринната система, кумулативният ефект на перфлорида. Всичко това говори, че комисията е, е приел, предприела задачата да осигури защита срещу някои рискове за здравето. В някои случаи те се проявяват е, по много е, отчетлив начин, както във Венето има области, в които е добре да работим конструктивно, именно разпоредбите за е, подхода, за оценката на риска, за да определяне на ролята на е, съответните страни. Мисля, че що се отнася до отговора на комисията, трябва да бъде насочен и към инициативата на гражданите към право на вода през 2013 година. Като италянка аз гласувах за референдум за публична, публично управление на водата и за осигуряване на, на всеобщ достъп до водата като основно право и да се сложи край е, на пътя към приватизация, който се оказа провал и в Италия, и в други страни. Водата трябва да бъде достъпна за всички. Нека да използваме възможността, която ни се представя, за да разсъждаваме по проблемите на управлението на водата във връзка с измененията в климата, в някои страни има проблеми с замърсяването. Госпожа Бойла, на следващия докладчик в сянка. Благодаря, господин докладчик. Извинявайте за закъснението. Исках да бъда на две места едновременно и да се клонирам. Най-напред искам да благодаря на докладчика в сянка и на останалите колеги. Трябва да отчетем, че директивата за питейната вода повдига въпроси, свързани с безопасността на питейната вода. Приветствам въвеждането на член 13 за темата с достъпност. Гражданската инициатива прав, достъп до право на вода по, беше подписана от няколко милиона души. Знам, че комисията каза, че директивата е отговор на тази инициатива. Uh, но, граждан, но всъщност те не дадаха пълен отговор. Също така петицията искаш, иска право, достъпа до вода да се включи като човешко право. И въпросът за достъпност. Сега се споменава достъп до водата за уязвими групи и техния достъп до чиста и безопасна врата въпросът не може да се реши, ако се раздели от достъпността. Така че въпроса за достъпността и възможността да се, на потребителите да си позволят водата са тясно свързани. Не разполагаме с данни за целия Европейски съюз за водната бедност. Информацията е непълна. Приветствам е, предложението на комисията. Аз ще внеса изменения към член 13, за да бъде централен елемент на директивата. Необходимо е също така да кажем защо член 1 на директивата за питейната вода трябва да се преразгледа, защото ако това е решението на комисията за отговор на инициативата на гражданите, ние трябва да отразим това в директивата. В момента въпроса за достъпността не се повдига. Поддържам усилият на комисията за прозрачността, но не съм съгласна с субсидиарността. Някои от изискванията в член 14 са извън обхвата. Е, други разпоредби са, други, са твърде прескриптивни. Що се отнася до техническите аспекти, аз ще внеса някои изменения е, е, ще свързани с частотата на взимането на проби. Ще продължа да подкрепям е, подхода на Световната здравна организация. Много ви моля да се вмествате в ограничението за времето. Е, следващият оратор е госпожа Годен. Благодаря, господин председател, драги колеги. Благодаря на колегата Дантен за доклада и за препоръките. Нека да напомним, че държавите членки отговарят за достъпа до питейна вода. Този избор е уместен и отговаря на спецификата на всеки регион и балансът не е, бива да се е, нарушава. Комисията е, предлага ревизия без без да отчита допълнителните разходи за гражданите. Освен това, съвета трябва да гарантира принципа на субсидиарност при разглеждането на тази директива. Подкрепям позицията на докладчика, за да не се увеличава цената на водата. Желанието на комисията да увеличи контрола е неразбираемо качеството на водата. Рисковете са е, въпрос, на който е получил внимание. Местните оператори работят за осигуряване на гаранции от 40 години. Що се отнася до питента вода днес, нека да се обърнем към микрозамърсителните, микрозамърсителите, микропластиците, остатъците от медикаменти, които замърсяват водата. Има решения за преодоляване на тази, на това замърсяване, например в Лозана е, има система за пречистване на е, остатъците от медикаменти. И ако ще се при... въвеждат европейски... ще се въвежда европейско измерение, нека да е в тази област. Съгласна съм с, е, дос... с необходимостта от достъп за потребителите, що се отнася до правото на достъп. Нека да кажем какво точно означава това. Аз съм за инициативата да бъде на държавите членки при изпълнението и тълкуването на това право, като знаем, че не може да има безплатна вода, е, тъй като цената винаги се поема от някого и обикновено това е дънакоплатеца. Е, достъпа до всички означава, че водата трябва да бъде достъпна при разумна цена. Благодаря. Сега допълнителните изказвания. Нямаме време, не повече от две години и по възможност а, още по-кратко, за да може докладчикът да реагира. Господин Флоренц е първия, който има думата. Да, благодаря, господин председател. Ще се опитам да спазя ограниченията във времето. Съгласен съм с докладчика. Той има право, че се занимава с темата. Комисията също, естествено 20 годишна е директивата, естествено появили са се и нови вещества, имаме нови знания в това отношение. Трябва да направим нещо по отношение на микрочастиците, микропластмасите, ендокринните нарушители. Подходът, който е подбран според мен е правилен Комисията препоръчва да пием повече питейна вода от, така да се каже, от която стига до кранчетата на чешмите. Добре, транспортирането на отпадната вода струва толкова, колкото транспорта до нас на чиста питейна вода на 300 хиляди тона проверката на качеството на питейната вода, най-вече по отношение на частните потребители, особено когато става дума за, така да се каже, за абсолютно законно включване в мрежата, е проблематично. Материалите, естествено, да, са важна тема. Тук има една определена стратегия на комисията, не само БАО строителните материали, но и всичко това, което е свързано с вътрешната мрежа и което е в контакт с водата. Естествено, това трябва да се има предвид. Господин Демесмакер, благодаря. Ще се присъединя към това, което тук ще чухме Питейната вода, която получавате от е, като пуснете кранчето в Брюксел, също е, е добра за пиене. Е, много често е, ние се опитваме да я заместим по, така да се каже, външни критерии, които не са чак толкова съществени от гледна точка на качеството. не по-лоше от водата в Мастрихт. Е, става дума за някои технически аспекти. Е, възможността е, на припокриване между това предложение и действащото законодателство за безопасност на храните. Трябва съвсем ясно да подчертаем и да разграничим нещата. Кои правила за кой сектор, за коя област действат. Освен това, имаме организации на потребителите, естествено, които също трябва да се имат предвид. Виждам, че това също е записано в предложението, представено от нашия докладчик. Освен това, приложение 2 предвижда все пак е, някои неща, които очевидно доста ще повишат цената, а също време ние всички сме единни, че трябва да бъде достъпна услугата. Е, необходимо е естествено подобрение е, на предложението на комисията и в това отношение мога да ви кажа, че ще помислим по някои предложения за изменения. Благодаря. Госпожа Рис има думата. Благодаря. Госпожа. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за чудесната работа. В нашата комисия трябва да намерим баланса между гаранция на качеството на питейната вода в Европа, без да има непропорционални разходи, несъразмерни разходи. Е, това, което предлага комисията, според мен, не, не, не е уместно. Аз е, отдам предпочитание на подхода на докладчика второ. Е, актуализация тогава, когато това е необходимо за параметрите, за да се включи е, с веществата, смущаващи ендокринната система. Имам няколко въпроса към докладчика и комисията за анализа на риска, който трябва да проведе всеки дистрибутор в зависимост от е, големината му. Трябва да се спазва принципа а, е, на трябва да се спазва и принципа за учит на интересите на потребителите. Госпожа Пьерик. Благодаря, господин председател. Много важни са моментите, които са включени в доклада. Е, важно е не само да подчертаем е, е, инициативата на гражданите и на комисията, но и да разширим малко обхвата, да включим всички материали, които са в контакт с водата. Изменение номер 10 е добро. Мониторинг естествено е необходим контрол, но не би бива и да прекрачваме някои ограничения, които сме си поставили сами по силата на договора. Материалите е, на член 10 и изменението е, е, естествено е свързано и с въпроса за субсидиарност. Винаги трябва да премисляме и тези въпроси които са по-скоро отправен характер. Медицинските отпадъци, отпадъците от химически фабрики, е, всичко това естествено е свързано е, и с една оценка на е, Агенцията за околна среда на ФРГ, където са включени различни вещества, включително и перфлорид с необходимите квалификации и характеристики. Те могат да попадат по различен път във водата. Естествено, това не е свързано конкретно с текста, който разглеждаме, именно трябва да се има предвид. Благодаря. Господин си има думата сега. Благодаря. Аз мисля, че в доклада няма проблематични въпроси. Има обаче някои нерешени въпроси, а именно инфраструктурата – гражданите във втория по големина град в Гърция Солон са лишавани, са лишени от вода от 10 е, дни. Това е, е част е, на Европа, в която има много туристи, така че липсата на питейна вода ще има сериозни последици. Не искаме хората непрекъснато да купуват само бутилирана вода, тъй като и това има вредни последици за околната среда. Затова трябва да сме готови за повече хармонизация, що се отнася до инфраструктурата. Също така, и да посрещнем проблемите, свързани с сушата. Някои страни са особено засегнати от подобни явления, като гръцките острови, например. Има един въпрос, който много силно ни вълнува. Успяхме да съберем 2000 подписа. А, именно предостав... проблемът за водата и а, осигуряването на вода. Ние трябва да видим какво се прави в Европейския съюз, за да се решат тези въпроси, да се помогне на местните власти да се помогне на, на, на унези, които искат да се гарантира доста до вода като основно право. Господин Халтомас, според мен е неприемливо, че в предложението на комисията се заличава член 10. Мисля, че ние трябва да държим на това качеството на водата да се характеризира с нисък риск. Оценявам, че докладчикът следва тази позиция. Много, важно за, много важна за мен е и дерогацията по член 9. Нека не премахваме това нека държавите членки да имат възможността за определени дерогации. По член 12 трябва да има повече яснота, когато се превишат някои параметри, които не са опасни за здравето, да има повече яснота как да се подходи. Каза се много за информацията и следенето на различните параметри, четейки предложението на комисията. И има много въпросителни. Да, можем да правим наблюдения дори и 365 дни в годината, но по каква причина? Нека не решаваме несъществуващ проблем. Що се отнася до наблюдение? Самото наблюдение няма да осигури безопасна вода, така че ние трябва да имаме подход основан на риска, да има и добри управленски инструменти, а не да осъществяваме наблюдение, просто защото ни харесва като инструмент за управление. Що се отнася до предоставянето на информация, ние трябва да държим сметка защо. Защо да създаваме допълнителна работа на ВК предприятията, ако това няма и ясна полза. Тъй като преводът ще приключи точно в 12.30, ще дам думата на докладчика да реагира и след това ще дам думата на комисията, тъй като вие можете да се изкажете на английски. Заповядайте, господин Дантен. Благодаря, господин председател. Благодаря на всеки от изказалите се. Мисля, че дискусията отрази е, вижданията, които сме обменили помежду си в индивидуални разговори. Да, е, наясно сме каква е целта на текста. Има колеги, които обаче се опитват да прибавят към него неща, кои, на които не е там мястото. Може би на основата на научните дискусии е, ще е, се договорим. Благодаря и сега преминаваме към комисията и нейния представител. Имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка и разбира се на всички вас, които участвате в този процес за изключително качественото сътрудничество, на което се радваме до сега. Комисията продължава да бъде открита и конструктивна към вашите методи на работа. На второ място, почти без изключение, всички говориха за основната насоченост и целите на проекта, които се радват на подкрепа, но разбира се, чухме различни мнения по отделни негови елементи. Не искам да се разпростирам прекалено надълго, искам да изясня два въпроса които ще бъдат важни в разискванията по-нататък, да изясня целите и да коментирам слабостите, отразени в доклада, които намериха място и в коментарите на докладчиците в Сянка. Първо, е, изключително конструктивен е вашия подход, е, макар че е необходим още много труд. Е, ние сме готови изцяло да ви подкрепяме, както винаги сме работили конструктивно с парламента. Um, да трябва да има по-добра защита на здравето за европейските граждани през идните години и е, сме длъжни да се придържаме към подхода основан на риск. of safe water provision again for the decades to come. Uh, and very important, uh, and at, at, at not um, last, uh, certainly not least,